Sí. Les ruego que vayan to... Ако обичате, заемете места. Please take your seat. Заемете места, колеги, ако обичате. Ще започнем заседанието. Bueno, pues, eh, buenas tardes a todos, en primer lugar. Добър ден, добър ден на всички. Eh. Много ми е приятно да поздравя с добре дошли в Европейския парламент представителите на националните парламенти. Общата ни цел днес тук е да обсъдим различните становища на националните парламенти относно реформата на общата политика в областта на рибното стопанство ОПОР. Това е наистина важна цел важно начинание. Имаме 38 представители на 23 национални парламента, представляващи 19 държави членки. И разбира се, поздравявам с добре дошла сред нас и госпожа Мария Даманаки, комисар по рибно стопанство и морско дело. Тя ще представи позицията на Еврокомисията. Преди началото обаче бих искала да кажа няколко думи относно процедурата, относно начина ни на действие. Ще се придържаме към този, към този протокол и надявам се ще постигнем добри резултати, ще си разпределим добре времето. Първият кръг, първият кръг имам предвид кръга след изявлението на госпожа Даманаки и на госпожа Мария Доцео Патрао Невес, значи за този първи кръг ще имаме като ще имаме за изка... време за изказване на един представител. Този представител ще има 4 минути време за да изложи позицията на собствената си, на собствения си национален парламент ако националният парламент е еднокамерен. Ако съответният национален парламент е двукамерен, то тогава ще има възможност за изказване на двама представители. Така че, моля да запишете в документите, в лищетата, заявките, които имате на местата си, името на изказващите се. След това ще мина да ви ги съберат. Ако някой от представителите на националните асамблеи, на народните събрания или на парламентите не желаят да участват, то тогава просто не попълват. Така че тези, които ще вземат отношение, моля да запишат име и принадлежност към едната долната или към другата горната камера. След това ще преминем към дебат, където ще имат възможност за изказване и за взимане на отношение останалите представители, както и евродепутатите. За това обаче имаме специална втора процедура. Ще ви дадем втора заявка, втора, втори лист. Така че за първия кръг по един представител, а за втория кръг ще ви се раздаде допълнителна заявка, където да се запишат желаящите за изказване, били евродепутати, били национални парламентаристи. И така, нашето заседание бива предавано директно онлайн в, на вебсайта на Европейския парламент. И така, след тези встъпителни бележки давам думата на комисар Даманаки. Тя има 10 минути за изявлението си. Заповядайте, госпожо Даманаки. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти. Не за първи път имам възможност да срещам представители на Европейския и на националните парламенти. Изключително съм доволна, че имам възможността да присъствам днес. Най-вече предвид факта, че с Лисабонския договор започваме едно по-добро сътрудничество. Днес е, Европейския парламент е, има още по-голяма роля в областта на рибното стопанство и морските въпроси. Националните парламенти също имат своята роля. Днес искам да ви представя каква е настоящата ситуация във връзка с реформата на общата ни рибовъдна политика и ще засегна повдигани до сега въпроси. Както по време на процеса на консултация, както и на скорошните ни срещи с заинтересованите лица и държавите членки, включително и съвета по рибовъдни въпроси в Виго, Испания. Ще започна с регионализацията – Идеята за съществуване на регионални органи, които да покриват различни морски области, беше широко подкрепена, но а, същината все още трябва да се изясни. Това, което в момента е ясно според мен, е, че те трябва да ни осигурят резултатите, които очакваме от тях. Не трябва да се създават нови структури само за да има такива. Необходимо е те да доведат до промяна. Нашите планове по регионализация трябва да се организират по държави членки и да включват различните а, сектори, гражданското общество и научните среди, така че да се адаптират възможно най-добре към а, местната действителност. Ето защо необходими са ни регионални консултан... консултанти и организации така че да включим гледната точка на различните професии и гражданското общество. Политиките трябва да се адаптират, за да подобрим качеството на управление, както и доверието на гражданите към нашите политики. В хода на регионализацията ние трябва да се срещнем с рибарите. Необходимо е да намерим начини да включим представителите на занаята като активни участници в разработването на политиките. Ето, днес аз съм тук, за да чуя вашето мнение по тази процедура. Друга тема, която искам да засегна, е следната. Някои от вас може да си зададат въпроса какво ще последва за Европейския парламент от регионализацията. Тук искам ясно да заявя, че основните насоки на политиките трябва да бъдат решени в процес на съвместно вземане на решения заедно с парламента. Например, дългосрочните планове и техните цели и различните правила ще се решават от парламента и съвета заедно. Как да постигнем тези цели? Например, чрез използване на различни размери мрежи. Това е въпрос, който ще се взема, по който ще се взема решение от комисията. Техническите спецификации за мрежите, както и за временното закриване, ще бъдат предмет на решаване от държавите членки. Това са няколко примера. И разбира се, списъкът ми не е изчерпателен. Искам да засегна и пазарното измерение на общата рибовъдна, риболовна политика. Имаме за цел да насърчим организациите на потребителите, така че производителите да обвършат по-добре производството към пазарната реалност и да получат по-добра пазарна стойност на своите продукти. Ние, разбира се, ще трябва да разгледаме проблема за ефективното използване на финансови ресурси в подкрепа на тази политика. Ето защо трябва да се освободим от каквато и да е а, публична намеса за отклоняване на такива средства. Искам да сме наясно за това, особено когато сме в ситуация, когато много запаси намаляват. Това вече не е допустимо. Не можем повече да го толерираме не може да се предоставят средства във вреда на рибните видове. Необходимо е рибарите да получат по-добри цени за своите продукти и да се регулират пазарите. Да насърчим устойчивостта означава, че е необходимо да се регулира продажбата на риба. Сигурна съм, че ще ме подкрепите че е необходимо да осигурим високи стандарти, такива каквито искаме за вътрешната ни рибовъдна политика, както и същите да са на лице и в двустранните отношения а, относно външните за Европейския съюз води. Съществуват и определени социални въпроси. Външното измерение трябва да бъде част от реформата на общата рибовъдна политика. Необходимо е засилено сътрудничество между парламента, съвета и комисията в тази област, най-вече като част от едно тристранно споразумение, в което, разбира се, важна роля има парламента. Искам да засегна и въпроса за отделните а, търговски права, които имат своите цели – и а, възможността за продажба на права срещу компенсация и възнаграждение. Вярвам, че а, запасите, рибните запаси са а, публична стока. Ето защо трябва да има потребителски права за срок от 10 до 15 години. След този срок е възможно удължаване на правата, ако потребителя докаже, че ги използва по устойчив начин. В противен случай те могат да станат отново притежание на държавата. Възможна е и второстепенна роля, например намаляване на прекомерния капацитет. Напоследък виждаме, че това е свързано с големи разходи. От друга система, системата на национална на национално ниво, направи много, така че а, индустрията да може да приема по-голяма отговорност. Нека разгледаме какво постигнаха тези права на национално ниво. Например, в Дания с... имаме разлика от 50% за 3 години. Очевидно има положителен ефект за а, печалбите на флотата там. В Естония търговските права доведе до разлика от 40% за срок от 9 години за тяхната флота. Така наречената а, флота в Испания с 300 броя беше намалена на 200. Така че това всичко са резултати, които не са обременили по никакъв начин дънакоплатец. накоплатят. ако системата за тези права се управлява на национално ниво и може да намали капацитета, може би трябва да съществуват такива права и да се опитат да се използват във всички държави членки. Искам да ви обърна внимание, че за бъдеще няма да има повече извеждане от експлоатация на плавателни средства с пари на дънакоплаците. В момента ние сме в економическа криза, която е много сериозна и не виждам кой финансов министр на национално ниво би бил доброволно би предоставил а, необходимото съфинансиране от е, националния бюджет за програмите за скрап. Не виждам такава възможност. Затова не забравяйте, че ако откажем, ако кажем не на тези права, това ще бъде един много сериозен удар срещу рибарите. Те биха предпочели, предпочели да имат а, такава възможност в време, когато нямат друг изход. Действително виждам много резерви относно прехвърляне на ниво Европейски съюз. И разбирам каква е възможността относно запазването на съответната стабилност. Но аз не предлагам рибарите от различните държави членки да имат възможност да търгуват с тези права. Тази търговия трябва да остане на национално ниво, т.е. трябва да имаме в държавите членки, но не извън границите. Какви ще бъдат е, ефектите върху рибарите, дребните рибари? Те могат да се присъединят само доброволно и дори да се присъединят, правата на малките рибари ще останат в рамките на този сегмент и не могат да бъдат купени от по-големи плавателни съдове. Освен това, необходимо е да се защитим срещу прекалено голямата концентрация на права. Що се отнася до малките плавателни съдове, трябва да се предвиди една а, система, която ги облагодетелства. Защото те вече са в неблагоприятно положение, още от първоначално в сравнение с по-големите плавателни съдове. От друга страна, те са по-трудоемки в сравнение с по-големите плавателни съдове, създават по-голям брой работни места. Искам да ви информирам, че много правителства не са съгласни с нас. Не искат различен подход за малките плавателни съдове. И преди да заключа, искам да кажа няколко думи за аквакултурите. Ясно е, че те са част от общата рибобъдна, риболовна политика и трябва да разгледаме нуждите на тези сектори в процеса на реформа на политиката. Ще разгледам всички а, точки повдигнати в доклада на парламента. Междувременно Днес имаме отлична възможност аз да изслушам вашето становище по аквакултурите. Това въжи за всички проблеми, които повдигнах. Като пряко избрани представители, вие трябва да отразите становището на своите избиратели. Дискусиите до сега ни дадоха добра основа за бъдещо сътрудничество – може би не винаги постигаме единодушие, но всички ние искаме един по-продуктивен сектор на рибовътството. Това е изключително важно за крайбрежните ни зони. Създава работни места тогава, когато в другите сектори те са много малко. Благодаря ви и очаквам да чуя вашите мнения. Благодаря. Eh, Много благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за изложението, в което зачекнахте най-важните въпроси, по които трябва да дебатираме днес. И сега давам думата на докладчицата от страна на парламента, госпожа Мария Децео Патрао Невес, която има на разположение 10 минути. Тя ще ви изложи позицията на Европарламента за Зелената книга. Senhora Presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, Senhora Comissária. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожо пред... Е, комисар, е, винаги е удоволствие е, да ви приветстваме тук, уважаеми евродепутати. За мен е голяма чест да приветствам гостите от националните парламенти. За мен е голяма радост, че всички вие сте тук и Зная, че това отразява големия интерес към това първо интерпарламентарно заседание след приемането на Лисабонския договор. Искам да приветствам и представителите на другите европейски институти, други гости, които се присъединиха към нас днес след обед. За нас контекстът е много уместен, за да засилим дебата по реформата на общата политика в областта на рибарството. След като беше прият доклада по зелената, по зелената книга, ние сме се отдалечили достатъчно, за да можем да преценим какво да се направи напред. И също така момент е много добър, защото тук сред нас има представители на законодателни органи, които имат отговорности на различни равнища и сега е момента да се действа. Европейския парламент е изложил много добре своята позиция с доста високо ниво на консенсус. Надявам се, че не ме смятате за свръхоптимистка. оптимистка е, позицията на Европейския парламент беше допълнително укрепена от влизането в сила на Лисабонския договор с приемането на процедури за съвместно вземане на решение. Тоест, е, нашето становище няма да бъде само за сведение, за консултация, то ще бъде част от общото решение. И вариантите, по които Европейския парламент ще взема решение, са подкрепени с силен консенсус. Ние бихме желали да постигнем балансиран принос и това е в отговор на първоначалната позиция на комисията и широки публичен дебат, който се проведе. И сега, според мен, наистина е подходящия момент да се отчете позицията на парламента и е акцента, който се поставя в парламента на общата политика в областта на рибарството. Вие познавате добре основните оси на позицията в също така консолидирането на рибните запаси, екосистемен подход, подкрепа за научните изследвания развитие на професията, инвестиция в процедури за обучение на хората заети в отрасъла, подходящо данъчно облагане, различни оперативни планове на базата на оперативните потребности на различните рибовъдни флоти, защита на устойчивото развитие на а, флота и а, рибните запаси, отчитане на факта, че рибната стопанство производство е източник и на храни, и на работна заетост, регулиране на пазара на риба и рибни продукти, динамичен поглед развитие на а, споразумения за риболов с трети страни на базата на критериите на Европейския парламент и а, на последно място на е по значение регулиране на морската политика. Това са 8 теми. Аз ще фокусирам вниманието си върху три от тях, които според мен са най-важни. Първо регионализацията или по-скоро децентрализацията – Помня, че това предложение дойде първоначално от Зелената книга на комисията и а, получи почти единодушна подкрепа в Европейския парламент. Междувременно комисията предприе редица действия и това беше отразено е от други хора също така в комисията и се откроиха правните проблеми, свързани с прилагането на подхода на регионализацията в контекста на Лисабонския договор. Те даже използват термин, думата невъзможно тогава, когато говорят за хармонизация. И а, това показва колко усилия са необходими, за да се преодолее това. И затова мисля, че трябва да се направят четири 4 кратки коментара. Когато комисията говори за регионализация в Зелената книга, тя отчита насоките е, от Лисабонския договор. На второ място, мисля, че правните аспекти се опитват да определят какви са правните трудности при прилагането на даден акт. Те трябва да откриват обаче не само трудностите и възможностите да се намери решението. На трето място трудностите са установени и в хоризонталния подход, но не виждаме модели, които да могат да бъдат оценявани. И фактът, е, че комисията ни дава известна информация по този въпрос е много положителен. На последно място искам да посоча, да подчертая, че е необходимо да се постигне един засилен процес на регионални консултации, участие в вземане на решенията, които да бъдат по-представителни и с по-добро използване на финансирането, за да може правомощията на регионите да се освоява, да се изпълняват по-добре. Това е едно предложение, което вече фигурира в Зелената книга на комисията – и то беше почти единодушно подкрепено от Европейския парламент, особено с акцента, който той поставя върху три аспекта промишления риболов, създаването на различни системи и на трето място работа на основата на едно преразглеждане на дефиницията във всеки случай. Тогава, когато комисията говореше за предефиниране на двата вида флоти, тук се споменаха отново трите критерии, типа риболовен съд, плавателен съд, квалификацията и така нататък. Но това вече не е, отразява е, нивото на технологичното оборудване върху е, кораба и е, методите, които се използват. И това се отнася много повече до предизвикателствата, пред които са изправени рибарите. Е, след Следователно не може да има истински реформаторски дух а, при а, тази предпоставка. Ние смятаме, че това е изключително важно. И има и так, зони с, с защитен достъп. Необходимо е да има устойчивост на достъпа, особено в по-уязвими зони и ние можем евентуално да тълкуваме дерогациите. Предвид това, а, трябва да се отчете също така и намаляването на рибните запаси. В сравнение с, с предишните райони би трябвало да се запазят и даже да се засилят тези разграничения, така че достъпа до периферните води да бъде а, открит. Също така трябва да се отчете защитата на по-чувствителните екологични райони, особено в райони, които, са, които зависят силно от риболова. Всичко това трябва да бъде очертано в една рестриктивна политика. И на, не на последно място, може би това е последната ни възможност да гарантираме добър, добра доходност и устойчиво развитие в сектора, което се пропагандира от всички, включително и от комисара, която за първи път, когато беше сред нас, <clears throat> повдигна този въпрос още по време на изслушването. Естествено, може да разчитате да ви подкрепим във вашите усилия. Председателката. Благодаря точно за 10 минути. Благодаря ви много. И след изказванията на госпожа комисар и на госпожа докладчицата на Европарламента давам думата за 4 минути. Е, всъщност, е, позволете да кажа, че тук сме особено стриктни с времевите ограничения. Сега давам думата, значи, на представителите на националните парламенти. По... Е, започвам по азбучен ред. Кипър. Господин Динус Хада Николас, който ще Съжалявам, извинете ме, извинява се председателстващата за лошото произношение. Така ли иначе имате думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, дами и господа. През 2002 година имаше съществена реформа на общата рибовъдна политика и Разбира се, нещата от тогава се промениха. Все още имаме свръхкапацитет в флотите. И това засяга много от запасите, които са обект на риболов в води на Европейския съюз. Това засегна, разбира се, и печалбите на много от нашите флоти. В момента сме в, един, в една много трудна ситуация. Необходима ни е подходяща рамка за радикално преразглеждане на общата рибовъдна, риб, рибовъдна политика, така че да бъдем актуални и да отговаряме на високите стандарти за защита на околната среда, както и да имаме възможност за произвеждане на качествени продукти трябва да обърнем а, тенденциите, които се наблюдават в момента в общата рибовъдна политика. Общото между нас е, че имаме общи правила, които са приложими към всички. Има сигнали за това кой път да изберем. Зелената книга от Европейската комисия ни помогна да си изясним пътя напред. Както казах, нещата се променят. Лисабонския договор също влезе в сила. Той също води след себе си съответните промени. Необходима е, според мен, система, която да осигури един функциониращ процес на вземане на решение. Дами и господа, всички ние сме наясно с многобройните въпроси, които възникват в контекста на разглеждането на бъдещата реформа на общата рибовъдна политика. Ще се спра на някой от тях от гледна точка на Република Кипър. Най-напред, относно а, малките а, рибари, необходимо е да имаме диференцирано третиране, защото те се различават в зависимост от мястото. Например, ако вземам предвид Кипър, може да нямаме големи цифри, но сектор е важен за економиката, както и за нашето бъдеще. Необходимо е да разгледаме правилата, приложими към Европейския съюз и финансирането от страна на държавите членки. На второ място въпроса за аквакултурите. Смятаме, че устойчивостта там е необходима за в бъдеще. Тя трябва да бъде един основен елемент от общата рибовъдна политика за в бъдеще. И в заключение искам да кажа, че е много важно да имаме такива общи заседания, така че всички заинтересовани лица от от реформата на общата рибобъдна политика, да могат да се съберат, да обсъдят въпросите, да обменят информация и най-добри практики. Мисля, че по този начин трябва да процедираме. Днешната среща е много добър пример за този тип заседания, които биха могли да имаме и за бъдеще. Много ви благодаря за изказването. И сега давам думата, тъй като се записа в последствие представителя на Белгия, господин Конгрет. И сега вече може да започнете да се записвате за втория кръг изказване. Първия кръг вече е затворен, не се приемат нови кандидатури, така че сега ще получите заявките за второ, втория кръг. Представителя на Белгийския парламент има думата за 4 минути. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Ehm, Благодаря, госпожо председател, госпожо и госпожо комисар. Много се радвам, че ние провеждаме това заседание днес, защото а, общата политика става все по-сложна и по-сложна. Ако разгледаме а, преструктурирането, то, е много, то изглежда много добре на хартия, но беше много интересно да чуем а, комисара, къде ще бъде поставен акцента, е, особено в каботажния е, риболов и всичко това беше формулирано в контекста на езика на зелената книга. Когато се говори за публична подкрепа, това е много важен елемент. Също така научните изследвания, иновации, устойчив риболов и социалните аспекти, образованието и квалификацията, всичко това е много важно и то а, формира общата картина на риболова. А, проблем беше устойчивия риболов за някои държави членки. Именно за това трябва да се приемат разпоредби, за да може малките крайбрежни риболовци да могат да оцелеят и в фламандския парламент, парламент е а, на мнение, че тук не става въпрос само за работна заетост в рибни стопанства а, и, а, в, а, и в свързаните с риболова предприятия. Ние би трябвало да гарантираме те да бъдат достатъчно самостоятелни в. А, при преструктурирането и това беше най-важното, което исках да кажа. Председателката. Много ви благодаря. Сега за 4 минути представителя на Дания, господин Легор. Заповядайте за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. От името на Дания, благодаря за тази среща. Казвам се Теликор и съм и се радвам, че имам възможността днес да присъствам да обсъждаме тази тема. В Дания за нас устойчивия риболов е много важен. През 2009 обсъждахме Зелената книга за бъдещето на риболова. Освен това, знаем, че общата риболовна политика е изправена пред много изпитания, за които е необходимо сътрудничество между институциите и заинтересованите лица. Тук се включват прекомерния риболов, който без една амбициозна реформа би довел до опразване на моретата от риба. Това би имало непредвидими последици за в бъдеще. Ето защо комисията счита, че бъдещата обща риболовна политика трябва да гарантира едно дългосрочно, дългосрочно устойчиво управление на рибните ресурси. Необходимо е да постигнем конкретни резултати, да ограничим прекомерния риболов, да упростим правилата а, в полза на а, отрасъла Освен това, необходимо е да а, осигурим по-големи, по-голяма възможност за избор и да дадем възможност на риболовците да избират най-добрия за тях режим, така че те да могат да поемат отговорност за ситуацията, в която са. Можем да постигнем това, като заменим съществуващия регламент, така че да имаме индивидуални квоти на риболовците и а, свободни режими на риболов. Надявам се по този начин да постигнем по-големи квоти с, с един свободен режим на квотите ще имаме а, съществен стимул. Стимул за отделните риболови да изберат най-добрите приспособления, които ще доведат до най-добрите за тях резултати. Това ще бъде естествена последица от интереса на риболовците да получат е, възможно най-добрите резултати. Една променена система на контрол би гарантирала достатъчен улов на плавателните съдове. Можем да обвържем сателитния контрол и надзора на улова на борда на съответните плавателни съдове. Регламентите за улова трябва да се концентрират върху квота – връзката, която покрива в момента а, квотите и риболовното усилие, трябва също да бъде променена, като се споменават само квоти и средства. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателката. И сега има думата Естония Господин Марк Сосър, 4 минути. Eh, eh, eh, Благодаря, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги от европейските парламенти. Ние социал-демократите от Естонския парламент прочетохме за реформата на а, европейската политика в областта на риболова. За нас а, ние смятаме, че това, а, това е много, нещо много важно, но освен многото си измерения, рибарството има и едно културно измерение. Много държави, които живеят покрай Балтийско море гледат на риболова като една неразделна част на тяхната традиционна култура. Шведския крал Густав III каза, е, е казал един път, че неговите поденици трябва да ядат а, дребни рибки с кости, защото това е добро за здравето им и това естествено е много важно. Но ние бихме искали да подчертаем някои аспекти, свързани с реформата и зелената книга. За нас е от изключително важно значение да се а, подкрепят международните прехвърляеми права. Това ще помогне на крайбрежния риболов това дава възможност да се ограничи търговския риболов, което много често е съсредоточено в ръцете на отделни компании. Също така ние смятаме, че е изключително важно да се види Какви са връзките между производителя, рибаря и потребителя? Малката риба е много ефтина тогава, когато а, е а, уловена, но в магазините тя е много скъпа и това е нечестно по отношение на потребителите. ние смятаме, че трябва да си сътрудничим с рибарите и да ги интегрираме да ги включим в процеса на вземане на решение. Рибарите трябва да а, имат чувството, че а, Европейския парламент се съобразява с тях, че научните среди също се съобразяват с тях. Има и много жени, които рабо, живеят в сектор, работят в сектора на риболова в Естония и те също би трябвало да бъдат ангажирани в обсъжданията на въпроса за устойчивия риболов. Ние трябва да приемем, че риболова е един от последните традиционни начини на живот за хората. Рибата е много важен източник на храна за хората. Именно затова трябва да съсредоточим усилията си върху аквакултурите трябва да бъдем по-радикални по отношение на аквакултурата, защо да не е, насърчаваме по-традиционни е, риболовни практики. Културното разнообразие на Европейския съюз също зависи от риболова. Всички традиции в Европейския съюз са различни, крайбрежните ни традиции. Много съм мислил по този въпрос. Ако можем да разберем как, езика на рибите и какво искат те да ни кажат, тогава ще разберем колко е необходимо да се запази биологичното разнообразие. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателката. И сега преминаваме към следващия оратор от името на Финландия, господин Матис Нилунд. Три минути. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, Изключително много се радваме, че получихме покана за тази междупарламентарна среща. Искам да наблегна на няколко важни въпроси, които ние в Финландския парламент обсъждахме. Най-напред много се радваме, че видяхме зелената книга Ситуацията обаче е различна в различните райони. Например, в Северно море 93% от от скумрията бива лавяна. За нас в Финландия херингата е най-важната риба. Там процентите са 20. Как да се справим с това? Ние а, можем да направим това, като оставим политиката по риболов да се определя от а, съответния национален парламент. Освен това, искам да се спра и на крайбрежните риболовци. Най-важният проблем е печалбата. Тук имаме възможност за разработване на различни принадлежности, така че крайбрежните риболовци, малките крайбрежни риболовци да бъдат подкреп, подкрепени, да могат да подновят своето оборудване. И на трето място искам да наблегна на помощта за скрапа на плавателни съдове. Тук също можем да имаме по-ефективен подход. Можем да имаме по-енергийно ефективни а, и екологосъобразни плавателни средства, без да увеличим риболовния капацитет. Точно обратното, той може да бъде намален. И на последно място искам да спомена правилата, които задължават риболовците да изхвърлят нежелания улов в морето. Това е безмислено и особено опасно в Балтийско море и трябва да бъде прекратено. Много благодаря. И сега минаваме към Франция. На първо място ще се изкаже господин Даниел Фаскеле от Националната асамблея. Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, колеги. И аз съм много доволен от факта, че има такава инициатива, съвместна европейска и национална инициатива, аз се изказвам от името на Френската национална асамблея. Следващите оратори от Франция ще допълнят моето изказване. На първо място искам да засегна въпроса за засилването на научната подкрепа на риболовната дейност, що се отнася до еволюирането на рибните запаси. Днес нещата не са ясни и дори понякога има сблъсък между моряците, рибарите и комисията. С други думи, научните данни, с които те разполагат, са различни от там и стълкновението. След това, въпросът за рибните запаси е общ. Ето за това трябва да бъдат общи и мерките. До момента това се е вършило по регионален начин и наистина има своя резон, тъй като различните региони са различни, има различни рибни запаси на едно място, на друго те са с друг характер и така нататък. Така че може би другите колеги ще посочат затруднения в същата област. След това смятам, че рибарите трябва да участват в по-голяма степен в разработването на опор на общата риболовна политика нещо друго, което ще ни помогне е така, наречения много, много, така наречената многогодишна рамка, тъй като тя ще бъде по-видима и ще може по-добре да се предвижда и програмира бъдещото развитие. Ако в края на годината имаме отчет и ясни резултати, ще знаем как да действаме следващата година. Това е важно не само за рибарите, а изобщо за предприемачите и за фирмите в риболовния сектор. По въпроса сега за системата за индивидуални прехваляеми квоти, аз съм защитавам тезата за предпазливостта. В такъв случай, ако отпуснем юздите на тази система, в крайна сметка, може би нещата ще се развият в непредвидима посока. Особено няма да са благоприятни за дребномащабния риболов. Трябва да се вслушаме в мнението на дребномащабните е, рибари дали дали това дребно, тези дребномащабни рейсове, дребномащабни риболовни рейсове са всъщност природно, екологически и социално устойчиви. С много средства се лови малко риба. Така че трябва да поставим на равна основа или поне на съпоставима основа дребномащабния индустриалния риболов. Смятам също, така че въпроса за бракуваната риба или за освобождаваната обратно в морето риба е наболял. Има, разбира се, различни начини да се излиза на риболовни рейсове. Някои са по природоцелесообразни, други са по-замърсяващи. Много от рибарите залагат на хибридните плавателни съдове. И сега по въпроса за преговорите на Евросъюза с трети държави и членки. Имам предвид, например, скумрията или северното путасу в случая с Норвегия. Това е много-много важен въпрос и Евросъюза трябва да е в състояние да защитава интересите си чрез една по-добре разбирана от обществеността и по-хуманна риболовна политика. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фаскали, казва председателката. И сега от името на Франция отново, но от този път от Сената, Горната камера Шарл Готие. Euh, Благодаря, госпожо председател. В Сената не сме изпратили специални специални бележки към зелената книга, но имаме и мнение, имаме мнение по този въпрос и за това бих искал да изложа визията на Сената. По въпроса за управлението на ресурсите и на така наречените прехвърляеми квоти, може би всички ще се съгласат с мен, че трябва по-добре да определим, да дефинираме характеристиката на евентуалния купувач. Би могло да се спекулира с тази система е, нека да си спомним за исландския пример. Веднага ще разберете всички за какво става дума. Сега по въпроса за бракуваните за риби, за прилова. Наистина това е бомба, часовников механизъм, но няма лесно решение. Изглежда, просто, особено когато е в случаите на крайбрежния риболов, този прилов, но когато стане дума за дълбинен или океански риболов, тогава управлението на тези допълнителни уловени количества не е чак толкова лесен за, за разрешаване. Контрола, наблюдението са едно от печелившите решения. Също така бих искал да лансирам идеята за крайбрежния или каботажен риболов като едно специфично измерение на риболовната политика в Европа. Кои са основните изводи? Според мен те са три. Първото първата пука, която можем да си извлечем е така наречената свръхадминистрация. Всъщност тази свръхадминистрация цари не само в областта на риболовната политика и в много други европейски политики. Смятам, че тази полука я правя се не само аз, а и много други колеги. Сега, нещо друго, което искам да подчертая дебело е, че политическата воля е крайно важна. Тя е основният стожер на всички законодателни текстове и за това трябва да сме много бдителни за всичко и на първо място за социалното измерение често това се прикрива от Еврокомисията и аз смятам, ние всъщност смятаме, че трябва да се включи отново това социално измерение поне от две гледни точки. Първо, обучението и второ, охраната на труда, безопасността на труда. Това е високо рискова професия. И накрая третата полука, третият урок, който сме извлекли – е връзката между общата политика в областта на рибното стопанство ОПОР и съскостопанската политика ОСП. Тази връзка е очевидна и също така очевидно е, че обла... общата политика в областта на рибното стопанство не винаги се реформира по едно и също време като ОСП. в а, така наречената зелена книга можем да прочетем един много интересен абзац, който говори за организацията на така наречения дълбинен риболов. Тук има една жила, която можем да използваме и да експлуатираме. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, каза председателката. Сега от името на Германия на първо място ще се изкаже от името на Бундесрата госпожа Румф. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Kommissarin. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, дами и господа. Като представител на Горната камера, Бундесрат, Искам да и аз да поговоря за реформата във връзка с крайбрежните зони. През ноември имаше съвместна среща с Европейската комисия в нашето най-голямо пристанище на Северно море. Структурата на флотата в Северна Германия е, се състои най-вече от е, малки е, риболовци. Става дума за 787 риболовни съда. Това са а, е, семейни а, фирми, които особено се притесняват а, за своето бъдеще поради разходите, които се предизвикват от прекомерната бюрокрация. Имаме 800 различни разпоредби. За компаниите и държавните органи ситуацията е много трудна. Мисля, че е необходимо да подобрим нещата в тази посока, да разрешим проблема, а не да добавяме още повече бюрокрация и разпоредби. Опор трябва да стане по-облагодетелстваща потребителите. Това е много важно за бъдещето и това е една от причините, поради която настояваме да имаме и същите разпоредби, когато става въпрос за прекомерния риболов. Що се отнася за свръхкапацитета? Ние намалихме своя капацитет. Това трябва да се счита за а, нещо положително за нас. Ние вече не страдаме от свръхкапацитет. Общия улов и системата на националните квоти продължават да бъдат стълбовете на опор. Това е много важно, когато става въпрос за контрол, инспекции. Държавите членки имат отговорност за устойчиво, устойчив риболов. Това въжи за всички крайбрежни държави, където а, риболова е поминък. Важно е държавите членки да имат добра, да имат отговорност относно управлението. В противен случай традиционните крайбрежни риболовци нямат бъдеще. Относно бъдещето на малките крайбрежни риболовци, трябва да бъде възможно да се финансират ново, новия строеж, нов, новите строежи, без това да увеличава капацитета. Това е много важно за здравето и безопасността на борда. Много важен проблем е и управлението на ресурсите. Необходимо е въвеждане на забрани за определен риболов – има и други предложения. Ние понякога имаме конкретни проблеми. Необходимо е да помислим как да се подсили региона с помощта на регионалните консултантски комитети. Те трябва да, тяхната дума трябва да се чува, но това не трябва да означава допълнителна бюрокрация и не трябва да отежнява процеса на вземане на решение. Много ви благодаря. Госпожо Руф, опак от името на Германия, този път за Бундестага, господин Оркел. Е, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Отново искам да ви благодаря най-сърдечно за това, че ни поканихте днес след обед на това заседание. Аз съм в политиката от 15 години и много се надявам, че това заседание няма да бъде поредната приспивна песен. Имаме нещо подобно в е, Северно море. Е една трета от държавите, от риболовците е, там са организирани в неправителствени организации. И мисля, че това доказва, че решенията, които се вземат в Брюксел, са бламирани в известна, в известна степен. Искам да сме сигурни, че решенията, които се вземат в Брюксел, няма да бъдат минирани. Е, по въпроса за различните риболовни флоти, вие, госпожо комисар, казахте, че искате да засилите, да укрепите риболовната общност. Това е добър признак, но както каза доктор Румф, ние искаме да се о, о, получи подкрепа без да се увеличава капацитета. Риболовният флот на Германия е със средна възраст 30 години. Ние бихме искали да подобрим сигурността, безопасността. Чуваме за инсталирането на нови двигатели по риболовните съдове но може би ще постигнат 25% а, предимства, но няма да платят 25% по-висока цена. Съгласен съм с това, което казвате, но нека да видим какво се случи с вашия предшественик. Има една система за прилова, имаме директива за по-гъсти риболовни мрежи и това би трябвало нали, мрежа с по-малък размер на окото на мрежите. Също така би трябвало, колеги, колективно да гарантираме, че сме готови да вложим повече средства в научните изследвания в връзка с риболова. Говорихме за капацитет. Вие знаете също така, че а, това не се отнася за Германия, защото ние нямаме европейски флот, имаме само национален флот. И ако говорим за капацитет, Германия ще е, има само 3% от общия европейски капацитет. Вие казахте, че няма да има премии за а, извеждане от употреба на кораби. И а, хората, които ще излязат от отрасъла на риболова, би трябвало да имат някаква финансова гаранция. Вие говорите за стабилност и устойчивост в сектора, а имате пълната ми подкрепа, следователно би трябвало да могат да се обменят национални квоти, а не да се търгува с тях, защото това ще подобри <clears throat> приходите на риболовците. Европейски съюз трябва да направи нещо за малките риболовци. За какво става дума там? Само за дължината на риболовния съд или и за други параметри? Сега по въпроса за аквакултурите. Тук има различни системи. Ако говорим за околната среда, Това трябва да бъде приоритет. Колегата от Естония говореше за дребното каботажно дребния каботажен риболов в Германия. Имаме 35 милиона хора, които работят в тази сфера. И ако се използват а, числата от статистиката за безработицата, това мисля, че не отразява историята. Всъщност трябва да говорим за почтенността и интегритета на нашите култури, на нашия риболов. И сега от името на Гърция господин Селипис за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Гърция е съгласна с комисията относно необходимостта от реформа на опор. Считаме, че това е необходимо. Ако искаме да разрешим проблема във връзка с капацитета, устойчивостта, и е, жизнеността на а, риболовните общности в съответните райони. Това, което ние искаме, са правила, които осигуряват необходимата рамка, един подход, който ще отговори на нуждите на пазара и който ще подсили нашата конкурентна способност. Устойчивост означава да има необходимите мрежи, които да действат, да се а, постави ударение на економическите и социални а, на, насърчавания. А, относно Средиземноморието, управлението и регламентирането на риболовното усилие трябва да се извършва от гледна точка и вземайки предвид становището на Средиземноморския регионален консултативен съвет, така че да прилагаме подходящо принципа на устой... максимален устойчив добив. Необходимо е да използваме технически мерки, а, когато става дума за оборудване, например. Необходима е гъвкавост, когато говорим за прилова. Това е един много важен аспект относно максималния устойчив добив. Опор трябва да може да отговори на специфичните характеристики на отделните флоти например, Средиземноморската флота или друга флота на Европейския съюз. Не, да не забравяме, че а, риболова е поминък на много региони, а ние не му обръщаме достатъчно внимание, най-вече когато става дума за каботажния риболов в малки мащаби. Твърде много се обръща внимание на промишления риболов. Селското стопанство също има своята роля – по-голямо отколкото в миналото. То също е част. А, не, независимо дали какъв е размера на съответните предприятия. То допринася за жизнеността на крайбрежните економики и им помага да пред... се справят с стагнацията, най-вече в един момент на международна криза в рамките на бъдещата политика. Трябва да разгледаме а, пазарите и а, снабдяването на тези пазари с а, висококачествени рибни продукти. И в заключение искам да кажа, че опор трябва да обръща по-голямо внимание на социалното измерение, както и на екологичната и економическа страна на нещата. По този начин ще подкрепим районите, които очакват източници на благополучие. Мисля, че по този начин ще имаме един добър сектор. Благодаря. Сега от името на Ирландия имаме двама. Господин Том Сихан от името на Долната камера на парламента. 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги депутати. Искам да говоря за две неща. Първото е достъпът е, във връзка с казаното от комисията. Е, Ирландия предлага да се преразгледа достъпа до крайбрежни води, за да стане тази зона 20 мили като се даде възможност на местните общности да упражняват крайбрежен риболов. Държавите членки трябва да запазят крайбрежните си води за национално за националния си риболов, като се отчитат конкретните потребности на малките и средни предприятия. Достъпа до крайбрежните води винаги е бил ябълката на раздора на риболовците. Ирландия смята, че трябва да се разгледа въпроса за разширяването на а, ивицата 6-12 мили да стане 10 до 12 мили, така че 6 зоната, правилата за зоната са 6 мили да се разшири до 10, а това, което е 12 да стане 10 до 20. И а, крайбрежните води са едни много уязвими местообиталища на малки млади рибки. Там е мястото за туризъм и а, отдих. И крайбрежните държави би трябвало да разработят интегриран план за управление на крайбрежните системи, един подход към екосистемите. Освен това, а, Ирландия а, би желала да се получи подкрепа за местните островни общности. А, и още нещо, което искам да кажа, е свързано с аквакултурата. А Ирландия иска да се засили структурната подход, подкрепа за аквакултурите и е, отчитаме, че е, търсенето ще се увеличи с темпо, на което е, не може да отговори риболова. <clears throat> Тук ще дойде на помощ аквакултурите. Е, вносните продукти е, представляват заплаха за сигурността на изхранването. В момента аквакултурата в Ирландия представлява 5% от държавите членки. Ирландия може да постигне 1% увеличение до 2020 2013 година. Ако се осигури добро съотношение между различните интереси, аквакултурата трябва да поддържа най-високите стандарти. Ирландия подкрепя становището за жизненото важно значение на аквакултурата, както за сигурността на изхранването, така и а, с оглед на все по-голямата зависимост на Европейския съюз от внос на риба. Благодаря. Благодаря. И сега от името на Ирландския сенат има думата господин Майкъл Макарти за, за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, Уважаеми членове на парламента, радвам се, че имам възможност тук да изложа позицията на Ирландия в отговор на реформата на опор. Съвсем накратко ще засегна принципа на относителна стабилност, преференциите и целият въпрос на прилова. Бяха определени лимити на улова, най-напред в европейските води. Необходимо е да се вземе предвид да принципа на относителна стабилност. В момента държавите членки определят своето качество. В Ирландия този процес се счита за публична стока. Бих искал да призова госпожа комисаря да разгледа начина по който функционира системата в полза на селските и крайбрежните економики. В Ирландия се бори с рецесията, както и много други страни. И това е един от отраслите, които имат много силни нужди в момента. В един неутрален контекст ние можем да осигурим стабилност на селските общности, на хората, които живеят в тези общности и зависят от морските дейности за своя приход и поминък. Ето защо аз призовавам госпожа комисар да разгледа економическият ефект на този процес и да позволи да се справим с статуквото. В, в Ирландия ние считаме, че то трябва да бъде подобрено. Според нас не трябва да има приватизиране на квотите, те трябва да се запазят на национално ниво и да се разпределят като публична стока. Надявам се, че а, вие разбирате защо наблягаме на социално-економическите последици целият въпрос за относителната стабилност, според нас, е в една справедлива система. При преразглеждането на опор смятаме, че тази система трябва да продължи да функционира. За нас е много трудно да споделим становището на други е, държави в е, връзка с относ, относителната стабилност, но според нас това е най-честният и справедлив метод – и за това ви молим статуквото да остане такова, каквото е в момента. През 1976 година споразумението от Хага предостави допълнителна квота на Обединеното кралство. Това споразумение влезе в сила и, за, и се прилага. Необходимите нуждите от развитие на крайбрежните зони зависят от риболовните дейности. Ние имаме в Ирландия имаме риболовна зона от 200 мили. Ние смятаме, че системата отразява едно формално политическо споразумение между всички държави членки и молим статуквото да се запази и преференциите от Хага да бъдат включени в новата обща политика в областта на рибарството. Във връзка с Прилова – Съгласни сме, че прилова е един противоречив въпрос. Ние подкрепяме забрана на прилова за определени видове, както и промени в риболовните практики, насърчаване на сътрудничеството между риболова, науката и други. В заключение, аз призовавам госпожа комисария да разгледа социално-економическите ефекти. Благодаря. Yes. И аз ви благодаря, казва председателката. И сега от долната камера на италианския парламент господин Пауло Рус. Благодаря, госпожо председател. Особено съм удовлетворен от факта, че днес сме събрани тук в толкова подходящ момент за обмен между национални и европейски парламентаристи. Риболова е в криза, наци... интернационална, международна и конюнктурна до известна степен, може би, криза. Не се гарантира трудовата заетост в бранша, не се гарантира неговата еколого целесообразност и устойчивият му характер рибните запаси не се опазват поради, до известна степен, поради свръхкапацитета на европейската флота. Трудовата заетост е все по-малка, безработицата е все по-голяма. Много от фирмите изпитват сериозни структурни затруднения. През периода 2004-2008 година в Италия бяха загубени 5500 работни места. Реформата е необходима, но реформата трябва да бъде не само повърхностна, а дълбока, за да даде всъщност реален резултат. Освен това, пред, предлагам да се въведе и тук принципа на субсидиарността и на децентрализацията да се взимат решенията на централно, на глобално равнище, да, съгласен съм, но тяхното прилагане в практика да бъде регионално. Не, бих, не трябва да забравяме и социалното измерение и за това трябва да се спонсорират, да се субсидират фирмите от бранша. Защото само един устойчив, дългосрочен риболов ще гарантира оцеляването на сектора. Фирмите и тяхната рентабилност, разбира се, зависят до голяма степен от опазването на рибните ресурси. Ето за това Европа трябва да запази световната си лидерска позиция в областта на риболова, позиция, която е застрашавана напоследък до голяма степен от безотговорния, безотчетен и незаконен риболов. И в заключение искам да подчертая, че е необходимо също така да се внасят местни, регионални елементи, за да не се прилага винаги само административно-командният подход, който може понякога да дава абсолютно обратни на очакваните резултати. В очакване сме, значи, на специфична нормативна база за крайбрежния риболов, който може да се окаже голям стимул за местната за местната промишленост, както и за опазването на околната среда. Благодаря, благодаря, казва председателката. И сега от името на Полша, от името на Сената, господин Кручиковски. Надявам се, че произношението ми не е много лошо. Имате 4 минути. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми евродепутати. Говорейки от името на Сената и излагайки нашата позиция, бих желал да кажа, че от името на нашата камера има някои важни неща, които бихме искали да да изнесем пред вас. Аз мисля, че е важно тогава, когато говорим за общата политика в областта на рибарството, да се отчете наличието на много гласове, на много гледни точки. Ние трябва да се огледаме и да се услушаме какво говорят хората на различните места, за да сме сигурни, че има промяна, за да може наистина да имаме максимално устойчив улов, да има едно гарантирано бъдеще на отрасъла с оглед на броя на риболовците и на риболовните съдове да бъде балансиран. За да може да сме сигурни, че приходите, доходът в сектора е на приемливо равнище, може би ключът за всичко това е да се запази конкурентоспособността на европейския риболов. Нека да не забравяме, че ние внасяме риба и рибни продукти. Не трябва да разглеждаме Европейския съюз изолирано от останалата част на света. Трябва да гарантираме прозрачност, проследимост на рибата и рибните продукти, за да знаем, откъде идва рибата и рибните продукти, които консумираме. Очевидно, риболовът не е единственото измерение на местната економика. Това е част от а, е, а, е, тъканта на местната промишленост. И много е важно е, да може да продължи да съществува риболова. И смятам, че децентрализацията, упростеното управление. Това е начина а, с, и пътя към бъдещето. По-добър е, и по-лесен достъп до информацията. Именно това чухме днес от госпожа комисара. Е, прехвърляемите квоти е, представлява един аспект на международните прехвърляеми права. Искам да е, повторя казаното от изказала се преди мен, когато говорим за свръхулов и за прилов. Ние смятаме, че това е нещо, по което трябва да въведем контрол в европейски риболов и най-вече в Балтийско море. Това е част от грижата за рибните запаси и част от грижата ни за запасване на околната среда. Мисля, че трябва да погледнем назад и да преразгледаме приетото законодателство и Европейския парламент определено има важна роля, както и комисията. Но и ние в националните парламенти имаме какво да кажем. Благодаря и сега от името на полския Сейм господин Шупка. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie i Panowie, в моей благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, искам да фокусирам вниманието върху четири основни проблема, свързани с общата политика. Полша подкрепя доводите за, под, за подкрепата за реформата в риболова. Ние подкрепяме също така комисията в позицията, че трябва да се подобри риболовната промишленост и че трябва да имаме един набор от инструменти, както и фондове за, европейското, за европейския риболов и това трябва да бъдат едни допълнителни фактори. Ние би трябвало да извлечем максимална полза от наличните средства, които би трябвало да бъдат използвани уместно. А, аз мисля, че а, една трета от нашия флот а, се губи и това е въздействието на политиката, която се прилагаше до този момент. Една трета от нашия риболовен флот просто изчезна заедно с цялата риболовна традиция, така че необходимо една политика на реформи, на, кои, на която да може да се има доверие тогава, когато говорим за регионализация и децентрализация. Трябва да сме сигурни, че това се основава на точна и научна информация решенията трябва да се вземат и в Брюксел, и в съответните региони, защото това е единствената гаранция за успеха на общата политика, което да включва също така и преструктуриране и финансова подкрепа. И също така трябва да се отчетат и принципите на подкрепата за риболовните региони. Трябва да разгледаме изискванията, стремежите на местната риболовна общност. Ние в Польша може да видим това много ясно и много отчетливо. И тъй като това е изключително важно за нашия крайбрежен риболов и рибни стопанства. И още една дума, ако ми позволите в заключение, един, допъл... един друг въпрос във връзка с относителната стабилност. Ние сме за запазването на принципа на относителната стабилност в сегашната му форма, т.е. за запазването на статуквото и това е, взема централно място в общата политика в, в областта на рибарството. И това е един принцип, който е показал своите качества, е доказал своите качества и според нас това трябва да бъде а, характерна, основна характерна черта на общата политика и промяната ще доведе до отрицателен а, ефект. Португалия. Четири минути, господин Перейра. Благодаря, senhora Presidente, много благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги. Бих искала, специ... Бих искала специално да поздравя колегата Патрал Невес и нейната превъзходна работа като докладчик. Докладът бе гласуван в Европарламента и това заслужава похвала. Португалският парламент и реформата на ОПОР. Връзката между тях също е доста единодушна и отразява до голяма степен мнението на обществото и на риболовния бранш. Госпожа Ферейра ще се съгласи с мен, че това е мнението изобщо на португалското общество, а не на една политическа партия. На първо място смятаме всички, че трябва да се свързват по функционален начин трите основни елемента на опор и да не си противоречат, а именно опазването на околната среда и на рибните стопанства, на рибните запаси, извинете. Както и оцеляването на поминъка на риболовните общества. Разбира се, без инвестиции, без крупни капиталовложения няма нито кораби, нито риболовен сектор изобщо. Така че всички тези три елемента, които изборих, трябва да са взаимосвързани и никой да няма примат на другия. Въпреки условията и въпреки новия текст на Евро... Лисабонския договор, ние бихме подкрепили регионализацията на риболовната инициатива. По уместно би било по-широко да прилагаме принципа на субсидиарността, тъй като по този начин ще участват различните фактори, различните социални играчи в управлението на риболовния сектор. И накрая, Португалия се стреми към поддържането на така наречения режим на относителна стабилност. И да, както и е за различаването на крайбрежната зона от зоната 6 до 12 мили далече от брега. Квотите трябва да бъдат определяни в зависимост от характеристиките на всяко рибно стопанство. Да не забравяме, че при индустриалния риболов има много прилов, много повече, отколкото при дребномащабния крайбрежен риболов. И така, на шесто място подчертаваме необходимостта от контрол на свръх капацитета в търсене на мониторизация на риболовната дейност на всяка държава членка. Поне за Португалия това е от особена важност и за това смятаме, че нашата воля трябва да бъде ясно чута. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ферейра. Имаме двама представители на Словения. На първо място ще дам думата от, на представителката на госпожа Пекан от името на Националната асамблея на Словения. Хвала за беседа, госпожа председница. Добър ден. Госп... Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, дами и господа. Искам да ви поздравя. Ние Подкрепяме реформата на опор, както и представените становища в Зелената книга. Въпреки това, считаме, че нашия опит с опор до сега, както и от всички дискусии на отделните предвидени стъпки до 2013 година, изглежда не са в правилната посока. Ето защо е необходима реформа за периода 2014-2020 година. И да, им, да го намалим така, че да изпълним различните цели с изключение на аквакултурите. Да можем да намалим риболовното усилие, навсякъде, където има свръхриболов, като намалим дейностите или поне ги канализираме и насочим към други посоки. Това може да се осъществи на базата на различна технология или да действаме по начин, по който на национално ниво хората не бъдат, да не бъдат подлагани на политически натиск или натиск от страна на отрасела. Няма да бъде достатъчно да пренасочим рибарите към други отрасли и да забравим за факта, че рибарите всъщност са хора, които също трябва да изкарват прехраната си. Ако не може това да става с риболов, то ние трябва да им подадем ръка. Комисията с своята обща политика в областта на рибарството има отговорността да направи това и да им помогне. Що се отнася до общия авторизиран улов, трябва да действаме в областта на а, улова на всеки отделен вид. Да вземаме предвид, например, младите риби, и а, да не се води тази дискусия всяка година за същия тип риба. Също така искам да наблегна на факта за дългосрочната практика на Италия, която преди 25 години спря, попречи на риболовците да ловуват млади видове риби. През този период обаче те имаха право на компенсации. Самите професионалисти обаче трябва да имат думата в това отношение. До 2013 година всички държави членки могат да разработят свои национални проекти и планове в това отношение. А що се отнася до повишаване на информираността на гражданите относно устойчивостта на европейския риболов, това е третата стъпка, която трябва да се предвиди. Искам да добавя и още нещо. Знам, че вече говорих твърде дълго. Благодаря ви. Прекъсва. Благодаря ви, прекъсва председателката. И сега представителя на Испания, всъщност двамата представители на двете камери. На първо място на долна, госпожа Трухи от долната камера на Испанския, Испанската национална асамблея. Благодаря ви, госпожо председател. Аз председателствам Комисията по селско стопанство, рибно стопанство и околна среда в донта камера на Испанския парламент. Много ви благодаря за това смесено парламентарно заседание, както и за възможността не само да изслушаме мнението на националните парламенти, а и мнението на Европарламента и на госпожа комисаря. В началото на май месец под егидата на Испанското ротационно председателство се проведе в Виго неформална среща на министрите по рибно стопанство, които обмениха мнение не само по черновата на зелената книга и не само се анализираха изводите от конференцията в Ла Коруня, Галиция, а и изобщо се обсъдиха толкова важни въпроси като индустриалния, дребномащабния риболов, както и външните аспекти на риболовната дейност, свръхкапацитета, устойчивото развитие на риболова и така нататък. Стана ясно, че всички делегации желаят риболова да бъде през следващото десетилетие по-устойчив и по-стабилен. Разбира се, съществуват различни мнения относно това как трябва да бъде постигната въпросната цел, с какви механизми. Следващите месеци ще бъдат от жизнено важно възлово значение, тъй като реформата на ОПОР е най-амбициозната, като се е предприемала до момента. Целите са еднозначни и една от тези цели е устойчивият характер на риболова, който да гарантира поминъка на крайбрежното население. Мнозина от преждеговорившите подчертаха различни аспекти, които аз сега няма да подчертавам, няма да повтарям. Ще спомена само аспекта, свързан с политическото измерение на опор. Това политическо измерение трябва да присъства на всички равнища на реформата на ОПОР. Само така ще гарантираме економически, природоцелесообразни и социални критерии, без да се установява примат на един или друг аспект. Това е важно, когато се взима някакво решение. Тази тройна перспектива всъщност не е много лесна за постигане, тъй като понякога социално-економическата стабилност върви в противоположна посока на еколого-целесообразната стабилност. Що се отнася до предходните реформи на ОПОР, можем да кажем, че сме си извадили поука от тях и трябва да сме предпазливи. Особено при опазване на рибните ресурси. Трябва да прилагаме така наречения екосистемен подход, той е много важен и в рамките на този подход принципа за максималния устойчив добив. Това е новаторска стъпка. Друга новаторска стъпка е брака или освободените в морето риби. Сега по въпроса за системата за индивидуални прехвърляеми права, смятам, че трябва да продължаваме да работим, докато стигнем до изгодно за всички ни решение. Тези характеристики са свързани с управлението на рибното стопанство. Особено като става дума за индустриални рибни ферми, но пък това не може да бъде прилагано за крайбрежните дребномащабни развъдници, защото там са по-важни социалните елементи, а не економическия. благо. И сега от името на Испанския сенат господин Торрес Коломер. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми госпожи и господа, колеги от Европарламента и от държавите членки. Какво е бъдещето на европейската риболовна политика? Преди да видим какво ще бъде бъдещето, нека да видим какво е настоящето. Какъв път сме изминали? Историята започва заедно с европейското строителство. И в този процес често са били на първо място някои други политически приоритети, а не именно развитието на най-ефикасна, стабилна и устойчива риболовна политика. Ето това е цената, като бе принуден да изплати Европейският риболовен бранш. На това се дължи до известна степен лошото състояние на економическото и социално развитие, както и опазването на рибните ресурси. Не винаги сме били на нивото на очакванията. Все пак все още има време. Им, има време за дружни усилия, економически, социални, научни, технологични, синдикални, да стигнем до задоволителен крайен резултат. Реформата на опор съдържа много съставни части. Знам, че има малко време, така, ще се опит... така че ще се опитам да бъда възможно най-кратък. На първо място свръх капацитета. Да се изчисли как може да се ограничи този свръхкапацитет по региони и вид рибен ресурс, както и в зависимост от производителността и от така наречения Европейски фонд за нарязване на кораби на скраб, Както посочи моята колега от долната камера госпожа Трухидио, опор трябва да има социални, екологични и, соци... и економически приоритети, без нито един да е над другите. Не бива да забравяме альтернативната трудова заетост, която бихме могли да създадем в крайбрежните региони. Така всъщност секторът ще се превърне в ключов фактор на опор чрез мерки за самоконтрол и самоуправление на потреблението и на хранителната верига. Така всички ще поемат своята отговорност. Разбира се, преди да започнем каквото и да било, ще извършим, ще поставим диагноза на това как стоят нещата в момента, какво трябва да контролираме в по-голяма степен и как да управляваме целият процес. Мерките сега за самоконтрол, те не са за подценяване и са особено рентабилни, тъй като целият процес се ускъпява мучо. Целият процес се ускъпява много. Извинете. И така, е, диференцираният подход на опазване на крайбрежните флоти за риболова и събирането на мекотели и други морски дарове. Той е свързан с поминъка. Целият дребномащабен риболов, всъщност до голяма степен, е свързан с поминъка на крайбрежните общности. Системата системата за прехвърляеми, индивидуални прехвърляеми квоти и за стабилна устойчивост, относително стабилна устойчивост, трябва да бъдат разрешавани на национално равнище, защото така бихме могли да уточним най- подходящите мерки за регулиране на ценообразуването в началото и в края на веригата, за да може надценките да не са прекомерни и да изразяват добре връзката между цена и качество. Ето така всъщност ще успеем по някакъв начин да упражняваме контрол върху рибарниците, начина по който се отглеждат рибите и морските дарове, за да гарантираме в крайна сметка качеството, както и конкурентноспособността конкурентоспособността не само на нашите собствени продукти, а и на внасяните от трети държави. Разбира се, имам още много какво да ви кажа, но нямам време. Много ви благодаря, госпожо председател. И аз ви благодаря. И за да приключим този първи кръг, давам думата на господин Ларсен от Швеция, от Шведския национален парламент. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Шведския парламент, от името на Шведския парламент искам да кажа, че има широко съгласие по това, че тази реформа е много необходима и за да сме сигурни, че ще успеем, трябва да вземем и някои неудобни решения в краткосрочен план. Говорихме тук за економическите и социалните аспекти на решенията. Всички тези неща са важни, но когато ги обсъждаме в Швеция, в шведския парламент и сред заинтересованите лица, виждаме, че екологичната устойчивост е предпоставка за економическата устойчивост. Ние, това не означава, че е, гледаме по-леко на социалната устойчивост, но без екологична е, екологично устойчиво развитие това не може да стане. Искам да откроя нещо важно, което е краягален камък на реформата, а именно процеса на вземане на решения. Този тип решения, които се вземат сега, когато съвета по риболов се събира и определя квоти. Това трябва да се премахне. Трябва да има по-дългосрочни решения, които се основават на по-глобални решения за дългосрочно развитие. И а, тези краткосрочни технически решения би трябвало да бъдат делегирани на комисията и дори на регионални организации. Швеция също така иска да посочи, че според нас регионалното управление е от е изключително значение тъй като все още съществуват много големи разлики между регионите. И ако искаме общо разбиране и разбирателство по реформата, трябва да се осигури диалог, да се осигури широк консенсус. Всички трябва да бъдат ангажирани, за да могат да поемат отговорност. И един от края гълните камъни, а, които имаме предвид, са тези планове за възстановяване, които би трябвало да бъдат разработени и да се разпрострат и по други аспекти на риболова. Много е важно да се посочи, че балтийската треска а, се започна да нараства, да се увеличава по своята численост. Това е изключително важно. И а, не можем да сме сигурни, че а, е, нашите, всички наши политици ще е, вземат а, е, отговорни решения, но все пак трябва да се създадат а, гаранции и ми изтече времето. Благодаря ви, господин Ларсън. Приключихме първия кръг, така че сега давам думата отново на комисар Даманаки, която поиска време за изказване, след което ще ни напусне, така че нека да я слушаме преди това. Бих искала да благодаря на всички изказали се. За мен беше огромно удоволствие да ви чуя. Толкова много изказвания по темата. Уверявам ви, че ще направя всичко възможно, така че да се вземе предвид мнението на всеки от вас. Надявам се да разберете, че има някои проблеми, по които можем да имаме плодотворни дискусии и други, които са отвъд обхвата на реформата на опор. Искам да подчертая, че не мога да имам становище по въпроси, които са разписани в договорите. Всички ние трябва да ги спазваме, не можем да правим нищо срещу тях – и за това не искам да засягам противоречиви въпроси, които отразяват дълги дискусии между държавите членки и които по един или друг начин са отразени в договорите. Трябва да запазим относителната стабилност. Не можем да дискутираме промяна на този въпрос. Трябва да запазим това, което вече е постигнато във връзка с достъпа до водите. Имаме а, обща политика в областта на рибарството. Не можем да се връщаме и да рационализираме нашата политика. Дори ако имах желание за това, не бих могла. Искам да бъда откровена с вас. Затова, моля, нека се концентрираме върху проблемите, които можем да променим които можем да дискутираме и по които можем да вземем решение. В този контекст искам да благодаря на всички вас, защото ако съм разбрала правилно, мисля, че е така. Има широко съгласие относно основните въпроси по реформата на ОПОР. Искам да благодаря на всички, които споменаха нашите усилия. Има усилия в Зелената книга и в нашите решения да успеем да, да обединим устойчивост, социално измерение и конкурентност на нашата промишленост. Необходимо е да се придържаме към усилията за комбиниране на тези три измерения. Много е лесно да се каже, че примерно само едно измерение, например стабилност или социално измерение или конкурентност на промишлеността трябва да бъде на първо място. Но в такъв случай няма да се осъществи реформа. Няма да имаме една последователна реформа с конкретни резултати. А всъщност това е което ние искаме. Искаме такава реформа. И мисля, че има широко съгласие относно регионализацията. Има много предложения в тази връзка. Ще се опитам да ги взема предвид. Имаше много изказвания за необходимостта да се а, подпомогнат организациите на производителите. Напълно съм съгласна с вас и ще направим всичко възможно, за да намерим разрешение. Има широко съгласие и относно необходимостта за намеса в веригата между риболова и потребителите, потреблението на продуктите на пазара. Тук имаме а, голяма празнина голяма добавена стойност, голяма печалба по веригата и в същото време имаме много проблеми, защото има риб, риби, които се улавят, но не се консумират като храна. Ето защо тук имаме нужда от промяна и се радвам, че всички вие сте съгласни. Радвам се, че нямате резерви относно а, преференциалното третиране на малките а, дребномащабния риболов. Разбирам, че имаме различни възможности. Необходимо е да определим прости правила и това е много важно. Така всички ще разбират какво ще направим. Има а, много тревоги относно аквакултурите. Ако внасяме толкова много риба от всякъде и ако трябва да запазим своите запаси, така че те да се възпроизвеждат, то ние трябва да намерим начин да посочим изход на нашите рибари. Ето защо необходими са инвестиции в аквакултурите и развитието в тази насока може да създаде работни места и много продукти могат да заместят тези, които ние премахваме от други сектори. И а, относно индивидуалните прехвърляеми квоти, разбирам, че те остават противоречив проблем. Доколкото разбирам, а, риб, рибните запаси са публична стока. Нали точно това казах и аз? Ето защо не говорим за това да предоставяме своите рибни запаси на друг. Говорим за предоставяне на права на достъп, права на потребители. За това говорим. Даваме потребителски права на хора, които вече имат плавателни средства и са свързани с риболовния сектор. Това са нашите намерения и ще ги дискутираме. Така че говорим за предоставяне на потребителски права за определен период от време, например 10-15 години, след което ако тези права са били използвани правилно, те могат да бъдат подновени, а в противен случай те се връщат на държавата. Тоест, ние не говорим за приватизация, както чух тук. Съгласна съм, че рибните запаси са обществена стока, обществено благо и говорим за потребителски права. Разбира се, можем да продължим тази дискусия, има различни мнения, но това, което бих искала е всички вие да разберете и ще повторя – нямаме пари за извеждане от експлоатация на плавателни средства. И искам да подчертая, че дори и да разполагахме с такива пари, то а, ще да бъде необходима дискусия с държавите членки. Трябваше да, в този случай щеше да ми се наложи да ви призная за това. Защото никой финансов министр не би дал пари за националния принос. Така че какво можем да направим в този случай? Не можем да дадем, да предоставим а, пари за извеждане от експлоатация. Какво ще правят те тогава? Не можем да ги пенсионираме преждевременно, защото финансовите министри не биха се съгласили на това. И какво ще правим? Бих искала всички вие да бъдете реалисти относно това, което ние трябва да направим за риболова, за свръхкапацитета, ако нямаме друго решение. Според мен решенията ни са три. Извеждане от експлоатация, преждевременно пенсиониране или индивидуални прехвърляеми квоти. Не виждам друго решение. Ако вие имате други предложения, ще се радвам да ги чуя. За съжаление не мога да остана, защото трябваше да си тръгна преди половин час. Но ако имате предложение към мен, моля, изпратете ми а, писмо по електронната поща. До сега аз присъствах на целия процес на консултации и не намерих друго разрешение. В същото време а, стъп, устойчивост, максимален устойчив добив а, и конкурентно способност. Всички те трябва да бъдат запазени. Наясно съм какви са вашите тревоги, защото от и точно поради тази причина оттеглих предишното предложение. В този случай говоря за, само за националните системи поради относителната стабилност. Говоря за защитата на малкомащабните флоти. Не говоря за прехвърляне на права между малки и големи плавателни съдове, но не можем да изключваме системата за индивидуални прехвърляеми квоти. Във всеки случай, ако вие настоявате, ще обсъдим това още веднъж. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожо комисар. Много беше интересен този първи обмен, този първи кръг. Сега остават сред нас представители на Еврокомисията, така че ако, се, ако възникне нещо интересно или важно по време на втория кръг на обмен на мнения, те ще ви държат в течение. Благодаря ви отново и сега ще продължим ние с нашата работа след като госпожа Даманаки ни напусне. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, a ver, silencio de los diputados europeos. Bueno, a ver... И е, така, имам два списъка. Два списъка за втория кръг, в който ще вземат участие моите колеги евродепутати. Десетина кън... национални парламентаристи са се записали, а пък от името на парламента, на Европарламента, имаме 7 кандидати, така 8 така че ще се редуваме едно към едно. И ако случайно надхвърлим времето, ще имат приоритет националните парламентаристи, така че след като те са наши гости, да имат възможност да говорят. От името на България, господин Пенко Атанасов. Извинете, момент само малко. Първо да ви кажа времевия регламент в 6 и половина трябва да приключим по две причини. Сега ще ви ги обясня накратко за всеки случай. Първо, защото имаме коктейл, за гостите. Там ще може да продължите разговорите с евродепутатите и освен това, защото нашите конферентни преводачи трябва да приключат работа в 6.30 и е трудно да говорим на един единствен език. Няма как да се разбираме, така че ще приключим в 6.30. Каква, каква е схемата? Давам думата сега на господин Пенко Атанасов от България. Ето къде сте, не ви виждам. За три минути имате време. Да, видях ви. Заповядайте. Благодаря, че времето е много малко. Самите ние след нашето изказване ще напуснем и затова се извиняваме, защото трябва да пътуваме обратно. Няколко думи за нашата позиция по така дискутираните въпроси. А, нас силно ни интересуват няколко важни момента. Първо, възприемане на подход за управление на рибарството, отчитащ в максимална степен регионалните особености. България счита, че реформираната обща селскостопанска политика е необходимо да е ефективна, лесно приложима, изпълнима, базираща се на научни съвети и същевременно отчитаща специфичните особености на различните региони. Поради факта, че съществува ясна необходимост от залагането на единни общностни, валидни за всички държавни членки критерии, считаме, че тази система за управление трябва да обхване приемането на основни принципи, изискванията, рамките и дългосрочните цели на ниво Европейския съюз от Съвета на министрите. А отделните региони трябва да получат право, изхождайки от особеностите на региона, сами да решават какъв да бъде подходът и посредством изпълнението и въвеждането на кои мерки може да, бъ... да се върви към постигането на дългосрочни цели. Второ, научните изследвания за устойчиво управление на рибните ресурси. Ние сме в Черноморския регион – за сега България и Румъния. Разбирате, че трябва да има особена политика, особено в този момент, защото имаме случаи, когато не точно се определят рибните ресурси и имаме проблеми от такъв характер. Мисля, че на общностно ниво трябва да се реши въпроса с останалите ни съседи относно начина на улов и въобще системите, които бихме прилагали в тази насока. Безспорно сме за увеличаване на аквакултурното производство. Това е един добър момент, който би заместил е, важни е, съставки в нашата е, политика и това е за нас изключително важно. Четвърти въпрос е структурната политика и публичната финансова подкрепа. За България въпросът за структурната политика и публичната финансова подкрепа на сектора е особено важен. Считаме, че финансирането от общността трябва да продължи и в бъдеще и в следващия програмен период. Нещо повече има дейности, които не биха могли да бъдат осъществени без публично финансиране, като за съжаление подмяна на остарелия ни флот. Това мисля, че е особено важно за нас. Пети въпрос – специфичен режим при управлението на дребномащабния и крайбрежния риболов. Съществуването и развитието на дребномащабния и крайбрежен риболов са свързани с множество социално-економически и културни аспекти. Ето защо считаме, че при определението му следва да се включат критерии, приети на ниво Европейски общност и такива, които бъдат определени не само на регионално, но и на национално ниво. Дефиницията следва да е такава, че да бъдат гарантирани определени постижения в социален аспект, съхраняването на ресурсите, ресурсите опазването на морската околна среда и развитието на местните региони. България считат, че характеристиките на дребномащабния и крайбрежен риболовен флот за региони като Черно море могат да бъдат, например, съдове с дължина до 12 метра, опериращи в 12-милната зона. Благодаря много. Eh. Благодаря ви, господин Атанасов. И сега госпожа Андрес Барея от името на Европарламента. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравявам ви за тази инициатива, която ни дава възможност да се запознаем с колегите от националните парламенти. Очаква ни важна реформа, реформата на ОПОР, която е предмет на много добър доклад. Доклад, по който постигнахме консенсус. Съществуват проблеми обаче все още и все още има какво да работим, за да постигнем едно едно общо прието прилагане на тази реформа, свързана с общата политика на пазари, с прилова, с бракуваните количества е, риба, с правата и прехвърляемите квоти, за които тук днес толкова говорим, които не са много изгодни за дребномащабния и за наячийски крайбрежен риболов. Госпожа комисара ясно го подчерта, че това е начин за регулиране на пазара. Това е право на потребителите, на ползвателите, защото това, което правехме до момента, бе първо се продава разрешителното, след това се проделя правото за извеждане от употреба на съответния кораб. И това трябва и може всъщност да бъде ограничено. Можем да проучим как да се справим. След това международните споразумения, за които говорим тук непрекъснато и върху които често те избегне сянка на съмнение. За това, за да разпръснем тази сянка на съмнение, трябва да повишим прозрачността и нравственото измерение на тези споразумения с трети държави економическо, социално, екологично измерение на риболова. Това е ясно. Ясно е, разбира се, и че с оглед на кризата не бива да тежим на джоба на данакоплаците, че трябва да, сме, да се самоиздържаме. И за това решението не трябва да бъде късогледо, трябва да, мис, да бъде смисъл за утрешния ден. Благодаря ви, госпожо Андрес Варя, казва председателката. И сега от името на Франция, госпожа Елок. Благодаря ви, госпожо председател. Имам три въпроса към госпожа комисар. Фре, Бретан, френски Бретан е, участва в е, опор, особено когато става дума за е, за флотата на Съюза. Дали не трябва да въведем някакви регионални измерения при измерването на тези флоти, защото знаем, че социалното измерение е, има на свой ред регионално измерение. Дали това намаляване на риболовното усилие не трябва да бъде прилагано по различен начин в различните региони? Това първо. Второ, сега новата опор не трябва ли да предложи един контролиран начин за провеждане на публичните търгове, особено когато се търгуват рибни продукти. За момента няма никакви ограничения, особено свързани с качеството на хранителната верига или с опазването на околната среда. Сега, морската среда, значи, на трето място, морската среда е едно, а социалната среда е друга, така че не бива да забравяме социалното измерение и е, принципа за устойчиво развитие. Как ще бъдат те застъпени в тази политика? Благодаря, Благодаря ви, госпожо Елок. И сега от името на Европарламента, заместник председателя на комисията, господин Калек. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, мисля, че тази наша среща е изключително важна. Не можехме всъщност да минем без нея, защото ни дава възможност да обменим мисли с колегите от националните парламенти, тъй като времето ни за изказване е ограничено е, искам да се обърна като бретонец към бретонка, към преждеговорившата, по въпроса за вноса. Вноса е, не е тайна за никого. 60% от консумираната в Европа риба произхожда от износа. Така че ако искаме да запазим нашите собствени развъдници, трябва да налагаме същите ограничения към вносната риба, като ограниченията, които налагаме на нашите собствени риболовци. В противен случай те биха би, били жертва на нечестна и нелоялна конкуренция. Така че трябва да има санитарна, екологична и социална прозрачност в историята на тези внасяни отвън продукти, в повечето случаи от далечния изток продуктите на Далечния изток заливат непрекъснато нашите пазари. Някои са особено чувствителни, някои рибни и продукти и морски дарове. Тук бихме могли да играем с така наречените мита и акцизи. Всичко това обаче ще бъде представено на 20 юни на комисията в моя доклад. Надявам се, че ще мога да го представя и в парламента в началото на месец юли. На залог е в момент, на карта е заложено бъдещето на целия сектор, не всъщност само на вноса. Има технически подробности, но те са на второ място. Просто ако сега не се справим с настъплението на вноса, след 10 години няма да има никакви технически подробности, които да урежеме, защото просто няма да има сектор. Изчаквам значи становището на комисията по, по въпроса за прехвърляемите индивидуални квоти на европейско равнище. Това, по-моему, е печелившата рецепта. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кадек. Много се радвам. Много ми е приятно. Много ми е приятно да чуя ваша, вашето мнение, когато говорите особено за национализация в смисъл прилагане на национално и регионално равнище. Да, да, благодаря ви. Благодаря ви и аз, каза господин Кадек. Секретарката каза, госпожа председателката казва, добре, националните парламентаристи да видят, че ние тук в парламента също не сме винаги на едно и също мнение. Да, да, разбрах ви. Един защитава националната позиция, друг регионалната, друг европейската. Но можем да се разберем. Радвам се, че продъл... продължавате да защитавате твърдо тезата си. Аз твърдо ще защитавам моята. Така поне всички ще могат да разберат колко е трудно да се определи бъдещето на европейската риболовна политика. И сега, пак от името на Франция, вървим по, вървим по азбучен ред. Така че сега преминаваме към следващия оратор, господин Леком от, от Франция. Да, казвам се господин Люку, не господин Люкомп. Мога ли и аз да започна? Този път обаче не от гледната точка на френски Бретан, а от Средиземноморието. Може би всички сме на мнението, че риболовците са най-добрите морски шпиони, най-добрите наблюдатели на морето. Днес обаче имаме повече информация за Балтийско, за Северно море и за Атлантическо море, отколкото за Средиземно. Така че и аз залагам на картата на регионализацията, защото всеки трябва да събира информация от своя ландшафт, от своето море. Никое море не, не, не прилича на друго. От моя гледна точка, не бива да се забравя, когато се изработват регламенти и директиви, гледната точка на риболовците. В Средиземноморието, например, се забрани ловуването на рибатон с въдица, нещо, което е традиционно прилаган метод на риболов. В Рума, в Япония това продължава да се практикува. Въпреки, че ние тук в Средиземно море пък повече залагаме на риболова с мрежа напоследък. Защо така? Заменихме така добре действащата старовремска система от нещо, с нова система, която не винаги дава резултати. Защо забраняваме всъщност на риболовците сами да се програмират и сами да се контролират? Защо им пречим да предават от поколение на поколение научения опит? Някои държави които не са членки на Евросъюза, са определен източник на безпокойство, защото там правилата са различни. Ето за това трябва да сме бдителни. Нашите риболовци не винаги разбират защо не ги защитаваме. И накрая въпроса за извеждането от експлоатация на плавателни съдове. Как да обясним на риболовците, че преди години им, финансираме, им финансирахме кораби и риболовна дейност, а днес им забранявам. Имам предвид червения тон. Как да им обясним? И освен това, каква каква, какъв изход да предложим на тези хора, на които допреди време казвахме да излизат на риболовни рейсове, а сега ги караме да останат на брега с закотвени кораби. Позволете да дам един конкретен пример с един регион, където традиционно се събират скариди. И в заключение повтарям и аз посланието за по-добра и плавна връзка между научни работници и рибари. Благодаря. Благодаря сега от името на Европейския парламент господин Гробарчик. Благодаря, господин, госпожо председател. По въпроса за независимите прехвърляеми квоти, това стана нещо като бастилия за френските депутати. А, сега а, искам да кажа нещо по въпроса, повдигнато от колегата от Естонския парламент. А, и за Исландия тогава а, ние имаме примери за това как тези квоти се прилагат в миналото в различни части на света. Професор Томас Хола под Копенхаген говореше за опасностите, свързани с, с квотите а, с, за малки крайбрежни риболовци. И искам само да кажа, че ние наистина проведохме една много успешна визита. Секретарията също така много ни помогна да пътуваме и да видим какво се случва с крайбрежните риболовни компании, защото големите компании много често изкривяват представата. Ам, малките риболовци трябва да могат да функционират, да отстояват правата си и трябва да има един необходим баланс между малки и големи риболовци на базата на квотите. Беше казано, че полското а, правителство а, е, се а, е, съгласява с. с между индивидуалните прехвърляеми квоти. Аз такова нещо не съм чувал. Обсъждани бяха негативните аспекти говорихме за балтийските рибни стопанства и цената, които те трябва, която те трябва да платят с въвеждането на ОПАР. Нека да не провеждаме пилотни проекти в, е, е, с опор в Балтийския регион. Да, благодаря. Никой обаче не подкрепя моя пример. Дадох пример с Средземно море, когато може би е бил, бил по-уместен за някой от вас пример с Северно море, така че моля да ми извините, ако не съм избрала добре примера. И така, от името на Бундештага в Германия, госпожа Корнелия Нейл. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за инициативата по, с Зелената книга относно търговската употреба на рибните запаси в Европейския съюз и опасностите. Аз представлявам Зелената партия в Бундестага. Искам да коментирам Зелената книга. Според нас в бъдеще ще трябва да позволяваме риболов само възоснова на, устой... на научни изследвания, а не възоснова на министерски решения. Една ключова Ключово изискване е, са груповите забрани за улов на видове, които не могат да, да се съхранят. Всички видове трябва да се разтоварват съгласно квоти, трябва да се избягва вторичния улов Разбира се, винаги реалистично погледнато ще има някакъв такъв вторичен улов, но необходимо е да има различни мерки за различния вид риболов, така че да се уверим, че възможно най-много риби оцеляват. Освен това, необходими са и други разпоредби. Европейския съюз се опита да определи ограничение на улова, така че да се предотврати свръхриболова. До известна степен имахме успех, но все още има заплаха. Капацитета, риболовния капацитет се определя като твърде висок. Министрите, министрите се съгласиха на тези високи нива все още има незаконен риболов. Относно приватизацията, много се радвам, че комисаря говори за потребителски права, а не за приватизация. Говорим за, една, за един публичен ресурс. Трябва да бъдем внимателни, не трябва да позволяваме повече концентрация, така че да участват големи и замощни компании. Трябва да се уверим, че риболова е защитен за да избегнем приватизацията, Европейския съюз трябва да има система за разрешителни и а, трябва да има 10% на а, такса от а, получената печалба, която да се плаща. Трябва да има права възоснова на економическите възможности. Необходимо е насърчителните мерки да се базират на екологично съобразни и устойчиви основания. Трябва да има подобряване на контрола и преглед на международните споразумения в областта на рибарството. Да, господин Кадек май е обиден, иска да се изкаже. Да, благодаря. И аз мисля, че трябва да поясня. Ще бъда кратък. Просто да ви обясня, че аз съм против. Определено се обърках е, преди малко или поне лошо се изразих е, господин, господин Грубарчик си тръгна, но бастилията не е паднала все още, а пък аз съм малко като фурнаджиска лопата, <laughs> извинявайте за... Искам да изясня и да потвърдя, че смятам, че комисията трябва да напусне националния подход, да го забрави. Госпожо председател, може би няма вие да сте много доволна от това, като току-що ви обясних. Госпожа Фрага казва, няма да ви отговарям, защото така ще спорим до безкрай. Минаваме сега към представителя на Латвия. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги от другите парламенти, искам да говоря за процедурата, тъй като а, тя беше. Азбуката беше преработена и някак си изчезна буквата Ел. Принципа на общата политика е много важен. Много важно да се обърне внимание на намаляването на административното бреме. Същевременно обаче системата трябва да бъде направена прозрачна и проста, особено значение трябва да се придаде на регионалния принцип. Обсъждането на институциите на Европейския съюз ще придаде смисъл. Могат да участват унези държави, чието риболовни флоти наистина участват. Това ще облегчи живота на държавите членки. Устойчивостта е кръгален камък на риболова, но трябва да се предвидят обаче компенсационни механизми, за да се гарантира адекватен доход. Искам да кажа, че Латвия има морска граница, която е повече от, с дължина повече от 50 км, 500 км и много региони зависят от риболова. Това е поминък на местното население. И следователно трябва да има възможности да се планира бъдещето. 12 е, мили крайбрежна зона трябва да се запаси са националните а, е, флотове, освен ако няма двустранни споразумения трябва да се приемат принципи а, е, за правата за риболов, които да се разпределят на базата на исторически фактори, което всъщност означава, че свръхкапаситетът няма да бъде насочен към конкретни райони. И у нези държави членки на Европейския съюз, които са балансирали а, своя риболовен флот с наличността на рибни ресурси, могат да се радват на по-благоприятни условия, за разлика от тези държави, кои, при които няма баланс между рибните запаси и капацитета на флота. Различните регионални организации извън на юрисдикцията на Европейския съюз би трябвало да разработят техническа организация на риболова, която да бъде централизирана чрез агенции за контрол на риболова и държавите членки могат да допринесат, е, като изпращат свои национални експерти. Това ще оптимизира контрола на помощ е, сега, по въпроса за аквакултурите, би трябвало да обърна повече внимание на традиционното развитие на, на аквакултурите, защото не всички държави могат да развият морска аквакултура по различни причини географски, климатични и други. Освен това, между вътрешните трансфер трансферируеми квоти би трябвало да не се прилагат безразборно в отделните страни. Благодаря ви много. Господин Феррейра от Португалия, от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя представителите на националните парламенти Днес видяхме, че бяха повдигнати съображения, които са много важни. Те трябва да бъдат взети предвид, както тук в парламента, така и в Европейската комисия. Освен това, призовавам представителите на националните парламенти да следват отблизо дебата по темата следващите месеци, най-вече втората половина на тази година. Необходимо е да следим отблизо темата в нейното развитие. Мисля, че това е много важно. Ще повдигна само два проблема свръхкапацитета и прехвърляемите квоти. Свръхкапацитета най-напред. Много от изказалите се този следобед казаха, че ситуацията е различна в различните части на Европейския съюз. Мисля, че някой от германския Бундестаг съвсем правилно каза, че няма европейски флот. Има само национални такива. Националните флоти през последните две десетилетия имаха най-различна съдба, когато става дума за свръхкапацитета. Комисария също спомена това. На изслушването, което беше проведено с нея преди, из, преди избирането й за комисар. Тя говореше за това, за последиците от свръхкапацитета, както и за ефектите, които се различават много в различните държави членки. Най-общо относно свръхкапацитета в Зелената книга. Не, не се очертава сложността на проблема, а именно ресурси, флоти, както и а, риболовно оборудване, рибарско оборудване. Предлагам да се предложи решение без според мен не е правилно такъв подход, при който нямаме оценка на реалната ситуация. Сега относно прехвърляемите квоти. Според мен предложеното от комисията като тема на дискусия се представя непрекъснато като единственото решение, т.е. няма други възможности. Според мен това е недопустимо, защото прехвърляемите квоти не са единствената възможност. Докладчика по Зелената книга каза, че има широк консенсус относно насоките в Зелената книга. Това наистина е така, но Очертава се, че позоваването че всяко конкретно позоваване на прехвърляемите квоти е било отстранено от проекто доклада относно прилагането на тези мерки на национално ниво. Имам много какво да кажа. Искам само да кажа сега, че няма гаранция. Това всъщност е въпрос. Ако даден инвеститор а, или работодател от държава членка иска да закупи квоти от друга държава членка, какво ще се случи? Няма обяснение как може това да стане. Добре, благодаря ви. Сега от името на Румъния има думата господин Мариан Аврам за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Аз съм от Камерата на представителите от Комисията по селско стопанство. Аз съм от Тулча на Дунава с най-голям процент на рибни ресурси. Проблема на рибните стопанства, риболова и аквакултурата е включен в програмата, която отчита факта, че рибните запаси в Черно море намаляват. Ние също така Следим и рибните запаси в Дунава и близките езера. Имаме предвид да се прилагат мерките във връзка с риболова. По зелената книга ние смятаме, че трябва да се сложи край на намаляването на ресурсите. Искаме да развием регионално сътрудничество с България като част от ОПОР и като част от регионалните консултации. Имаме предвид също така ясни правила за опаковането, етикетирането и прехвърлямостта на ресурсите и бихме искали да се борим с, с незаконния улов. Искаме да разгледаме тези въпроси, отчитайки екологични, социални, и други проблеми на традиционните рибни общности. Е, предвиждаме също така да се развие селския туризъм с различни служби за подпомагане на рибното стопанство в Черноморе и Дунова. Госпожа Льовен от името на Европарламента. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите от цяла Европа. Беше удоволствие да ви слушам. Искам да ви напомня за едно друго решение взето на европейско равнище, а именно интегрираната морска политика и факта, че Европейския съюз има като цел да получи да постигне добър а, екологичен стандарт в моретата до 2020 година. Това е нещо, което трябваше да включим в реформата на опор. Това не е само. Не само опор определя какво се случва в моретата. Тук има своята роля и а, интегрираната поли... морска политика. Имаме съответното законодателство за защита от гледна точка на прехвърляемите квоти. Зелените смятат, че трябва да помислим за това как, към а, кой тип риболов искаме това да се прилага. За да всички е ясно, че а, тук говорим за публично благо, публична стока. Трябва да мислим а, как я управляваме. Трябва да предоставяме права на риболов на тези, които доказват, че те ги използват по най-екологосъобразен и устойчив начин. Съгласна съм с Дания, чието представител каза, че ако можем да осъществяваме риболова селективно и използваме най-малко гориво, то а, трябва да получим а, възможно най-много средства. Ние смятаме, че това е правилната посока. трябва да се премахне а, дизеловото гориво, което а, допринася за изчезването на рибни запаси и не е в полза на никого. Със сигурност не и на а, морските дълбини. Това е един економически стимул към свръхриболова. Трябва да помислим за етикетирането това е очевидно. Това ще даде възможност на потребителите да избират на штанда за риби. А пък рибарите ще могат да доказват, че тяхната дейност е устойчива. Споразуменията за партньорство са нещо много важно, което не трябва да, да забравяме в реформата на опор. Те трябва да се сключват с страни, които доказват научно, че имат добри рибни запаси. Благодаря сега от името на Словакия, господин Цигур Левовски. Три минути. Дякуем за слово, уважена пани председничка. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Разглеждайки този въпрос от гледната точка на Словашката република, ние смятаме, че светът на а, аквакултурата, на сладководната аквакултура трябва да се разглежда като отделен а, като отделен проблем. Словашката република а, няма излъз на море, а, Също така трябва да се отчитат някои токсични ефекти, трябва да разгледаме концентрацията на малахитово зелено в аквакултурата и ние трябва също така да гарантираме официални, официални проверки на вноса на риба и рибни продукти. Също така трябва да се зачитат правилата и разпоредбите за безопасност на храните. Във връзка с аквакултурата трябва винаги да имаме предвид, че трябва да а, съществува баланс между защитата на рибите и е, хищниците, които се хранят с тях, като видри и други е, животни. Благодаря. Благодаря. От името на Европарламента господин Галагер от Ирландия. Благодаря, госпожо председател. Днешната среща беше много важна и изключително полезна според мен и слушах представенето на ирландските представители. Това, което те казаха, е същото, което аз повтарям всеки ден тук. Не искам да отнема много от времето ви, но убеден съм повече от всякога от изказванията на всички представители на държавите членки, че регионализацията е изключително важна. И когато комисията казва, че не можем да, че можем да се върнем към нея, зная, че тя я подкрепя. Регионализацията не е децентрализация. Има много добри причини, които много основателни причини за това. Тя има за цел да защити дребномащабните риболовци. Освен това, да подпомогне малките крайбрежни държави. 80% от нашите плавателни съдове са под 50 метра. И освен това искам да кажа, че споразумението от Хага е много важно. То е написано с, и може, трябва да бъде взето предвид, предвид при преразглеждането на опор. Мисля, че данъците и квотите трябва да бъдат основен стълб на преразгледаната политика. Разбира се, твърде упростено е да казваме, че можем да прекратим, че трябва да прекратим системата на прилов. Разбира се, а, че това е необходимо, но не можем да се стремим към а, 0% прилов. Знаем, че а, ако има прилов, трябва да има компенсация. Трябва да подобрим конкурентно способността на аквакултурите на национално и на европейско равнище. Ние внасяме риби от трети страни. Можем това да бъде заменено с а, разра... развиването на аквакултурите. Кой знае повече за това? трябва да използваме наличното познание, а именно познанието на производителите и на риболовците. Трябва да се използват и научни консултации и да имаме съответното правно основание. Разбирам, когато а, се споменават индивидуалните прехвърляеми квоти. А, ако нямаме квоти, то това трябва да бъде предмет на решаване на всяка държава членка. Не трябва да позволяваме да се действа а, както преди. Не можем да се отказваме от преждевременното пенсиониране просто така. Ако няма достатъчно пари, трябва да потърсим начини, защото рибарите, които са на 55 години, трябва да имат възможност да се пенсионират и да се даде възможност на младите рибари, които искат да участват и да подхванат занаята. Искам да ви благодаря, да пожелая приятен ден, да благодаря на комисария, която а, обеща, че ще вземе предвид всички коментари. Благодаря ви аз. И сега от името на Испанската долна камера, господин Гарсия Диес. Благодаря, казвам се Хоакин Гарсия Диес и съм говорител на НП е в парламентарната комисия по риболов. Идвам от Галиция, земя на рибари и риболовци и с позволението на госпожа Фрага, искам да ви напомня на всички, че тази година е годината на Свети Сантьяго от Компостела и може да отидете на Хаджилък в Сантьяго и да забравите малко риболова и неговите проблеми. Връщам се сега на риболова в Испания. Ние сме начално място и сме начално място в потреблението на риба в Евросъюза. Много от испанските региони зависят, ако не изцяло, до голяма степен от риболова. Затова този дебат ние го взимаме много при сърце. Както почета моята колега Трухио, много заседания и срещи бяха проведени по време на Испанското председателство в Ла Коруня, в Виго и моята партия ЕНП, Народната партия, определено изигра голяма роля в разписването на тези документи. Приканвам ви да ги прочетете, ако имате желание. Поздравления за Еврокомисията, поздравления за председателката на вашата парламентарна комисия госпожа Фрага за инициативите, а и за инициативата, която, на която присъстваме в момента на това съвместно наше заседание. Тоест риболова и дебата по него не са правителствено дело, те са общоевропейско, междунационално, междупарламентарно дело. Няма много време, така че само няколко мерки ще спомена от всички, които сме включили в документа. Мерки, които всъщност бяха вече изложени до голяма степен от колегата сенатор Торрес Коломер от Горната камера на Испанския парламент, който е освен това и кмет на едно важно риболовно средище в Северна Испания. Повтарям, че политическите цели на реформата на ОПОР следва, следва да се придържат към три големи оси – социалните, економическите и природоцелесообразните приоритети. Приоритети обаче, които са равнопоставени. Освен това, смятаме, че трябва да съществува диференциран режим за опазване на древномащабните крайбрежни риболовни флоти. Мнозина го подчертаха и аз се присъединявам към тях. Важно е на първо място обаче да определим какво разбираме под такава дребномащабна крайбрежна флота. Както дефиницията за флота, така и дефиницията за събиране на морски дарове ще ни позволят по-добре да изработваме документите, към които се придържаме след това за опазването на социалното и културно изменение на риболова. И е, за относителната стабилност е, споменахме този, този момент, така че искам и аз да подчертая значението на системата за индивидуални прехвърляеми квоти и тяхното значение за крайбрежния риболов. Сега минавам към разликата между цената в началото на хранителната верига и в крайната и точка, т.е. наценката. Социалната устойчивост на европейския риболов би могла да се гарантира и чрез подкрепяне на Европейската риболовна флота в океански води. Благодаря ви, каза председателката. Сега господин Хактън, който е шотландец, от името на Европейския парламент. Заповядайте, господин Хактън. Благодаря, госпожо председател. Както казвате, аз представлявам риболовната нация на Шотландия. 70% е, от е, риболова на Обединеното кралство. Е, шотландските териториални води представляват около 20% от европейските териториални води. И ние бяхме изненадани, че не сме представени тук с националния си парламент. Естествено, имаше избори за британския парламент и те малко са се объркали. И опита на моите предшественици всъщност показва, че не е изненадващо, че е, парламента на Великобритания не приоритизира риболова. И отново на този форум чухме почти всички изказали се да кажат, че регионалното управление е добро с вариации относно какво точно означава това. Чухме много за правата, за прехвърляемите права. Аз искам да изразя скептицизъм за тези права, особено така, както те бяха предложени на равнище на комисията. Приемам уверенията на комисарката, че тя иска да защити националните флотили и права. Но а, смятам, че ако има предложение на европейско равнище за прехвърляни права, сравнително малко време ще мине и хората ще кажат, да, ма имаме един пазар и трябва да се търгува на международен мащаб. Успеха на Дания в това отношение – ме кара да кажа, че там успеха дойде защото всичко това беше създадено в Дания, предназначено за Дания и използвано и приложено от Дания. И това трябва да се направи от всички риболовни народи. А сега по малки, малките риболовци трябва да имаме дефиниция на това понятие, трябва да защитим крайбрежните си риболовци, но това не би могло да бъде дефинирано на европейско равнище. На какво представлява малък малко корабче. В Кипър това може да е много различно от малък риболовен кораб в е, Шотландия. Например, е, е, в Шотландия може би имаме а, малък брой по-големи кораби, отколкото корабите в Малта. Защо да не оставим риболовните нации да определят какво трябва да подлежи на защита? А, по въпроса за зоналното управление. А, риболовните държави трябва да бъдат оставени да преценят какви консервационни практики са необходими. Защото те най-много могат да спечелят от тези кон... консервационни методи. Господин Каде каза, че е много трудно да се постигне обща политика, която да е успешна. Точно така. Ние в Шотландия имаме 27 годишен опит, който доказва точно това. И онези, които най-много могат да спечелят. Те са заинтересовани да въведат успешни консервационни мерки за запасване на рибните ресурси за тяхното бъдеще. Да, преминаваме към следващия. От името на Испанския сенат, господин Висенте Дянос. Благодаря ви, госпожо председател. Аз а, говоря от името на Горната камера на Испанския сенат, Горната камера на Испанския парламент, сената. Работи там в комисията по земеделие и рибно стопанство. Искам да подчертая социалния аспект на Зелената книга за опор. По повод на другите ни тежнения искам също да подчертая необходимостта от търсенето на формули за социален диалог, за поощряване на младежката трудова заетост в този сектор, както и за създаването на охрана и безопасност на труда на екипажите. Относно аквакултурата, непрекъснатото търсене на рибни продукти в световен мащаб в по-голяма в по-голяма форма, в по-голямо количество от производството ясно ни показва, че аквакултурата може да намери място в задоволяването на това търсене. И в Испания ние залагаме на една устойчива, отговорна и природоцелесообразна аквакултура, която гарантира на потребителите висококачествени продукти, които освен това са здравословни. Комисията, Еврокомисията наскоро ни запозна със своята стратегия чрез съобщение към парламента и съвета за бъдещето на европейската аквакултура, а именно конкурентна способност, устойчиво развитие и добро управление и добър имидж за да може аквакултурата да се развива заедно с останалите сектори на риболовното стопанство, трябва да я включим и нея в бъдещето на опор и да я превърне всъщност в една, един от нейните главни стожери. Затова са необходими мерки. Мерки, които да позволят на аквакултурата да се включи в обща организация на пазари и да отговаря на абсолютно същите изисквания, които отправяме към риболовните продукти. Ние подкрепяме инициативата на комисията но освен това, бихме искали да призовем комисията към непрекъснато усъвременяване на развитието по този въпрос. Не искам да приключа без да спомена крайбрежния риболов, който според нас е важен елемент за в общата картина на рибодобивната промишленост. Тук трябва да се прилагат специфични управленски практики в добива и преработката на продуктите, както и в създаването на трудова заетост на младежите, както и тяхното обучение и повишаване на квалификацията. Не на последно място, разбира се, охрана и безопасност на труда, които да гарантират трудовата дейност. Благодаря ви, господин Янус. И сега думата поиска госпожа Патрао, но тя ще се бъде на последно място. Ако няма нищо против госпожа Патрао, сега госпожа Родост. Благодаря, госпожо председател. Аз също сърдечно благодаря на нашите гости. Мисля, че това беше правилният начин. А, това показва, че парламента приема правомощията за съвместно вземане на решение много сериозно. Много добре, че нашите колеги от държавите членки виждат това. Колегата от Швеция говори за необходимостта от устойчивост а, както и за економическото измерение. Това е нещо много важно, защото само при наличие на устойчивост на риболовната дейност ще можем да запазим това общо благо, за което говорим, така че нашите деца и внуци да знаят какво е това риба и да могат да се хранят с риба, защото защото фонда за дивия свят говори непрекъснато за а, свръх риболова. Това е единствения начин да запазим традициите на крайбрежните общности, както и работните места. Необходимо ни е да имаме една интегрирана морска политика. Всеки ден на телевизионните екрани виждаме ефектите от прекомерната експлоатация. Виждаме какво се случва, как моретата се превръщат в сметище. Тук става въпрос не само за транспорта. Много важна роля имат, голяма важност имат и рибите, рибния ресурс. Относно аквакултурите, говорим за 10 годишен период, но нека да не забравяме, че това е промишленост, необходимо е регионално планиране. Трябва да се уверим, че има защита, правила за защита на а, животните, както и на околната среда. Не трябва да забравяме и туризма, още един отрасъл, който е много важен. Още нещо, на което исках да се спре, това са научните изследвания. Има много какво още да се направи. Чухме, че трябва да имаме а, подбор на оборудването, така че да няма а, вторичен улов. Чухме, че се разработват различни видове мрежи, че е необходимо капиталовложение, така че да се модернизира оборудването. Мисля, че устойчивостта предполага съответните проверки и методи за контрол. Мисля, че в рамките на Европейския съюз имаме 120 инспектората по рибите. Това не е достатъчно. Необходимо е финансовите министри да бъдат убедени да си бръкнат малко по-дълбоко в джобовете, така че да имаме повече инспектори и инспекции. Знам, че нямам достатъчно време. Госпожо председател, има много неща в опор. Има по нещо за всеки го. Имахме докладчик в Сянка и мисля, че тя ни увери, че гледните, гледната точка на социалистите е взета предвид. Господин Риселинко от Шведския парламент сега. Господин Ларсенс говори преди това, сега, сега мой ред. Искам да благодаря на председателството за това, че ми дадоха възможност да дойда и да присъствам тук. Малко съм разтревожен от това, което чух Изглежда като че ли разпределяме рибни ресурси, с които не разполагаме. Можем да извлечем полука от историята. Днес 8 от 10 а, а, рибни видове, които са обект на търговски риболов, са обект на свръхулов. А, аз не искам. Това, което каза комисаря, за, че не би трябвало да се изкар, да се инвестират повече пари за а, бракуване на а, кораби. Аз мисля, че този въпрос може да се реши с по-ефективни а, е, двигатели с по-устойчиви ридни стопанства. Не трябва нещата да продължават да се развиват така, както се развиваха до сега. Необходимо е политическо мъжество, политическа смелост, решенията да бъдат взети на базата на екологосъобразни решения, съображения. Ние не успяхме, ние се провалихме в екологическо и социално отношение. Околната среда трябва да бъде наш първи приоритет и а, трябва да имаме една интегрирана морска политика. В крайна сметка, не мога да разбера ако а, рибното стопанство е общо а, достояние, как може да се продава след като ние не го притежаваме. Имаше много интересни обсъждания, рибни стопанства, аквакултурата също не е устойчива, зависи от нейния вид. Необходими са ни риби, за да се хранят тези риби е, всичко зависи от това какви риби ще се отглеждат и мисля, че Европейския съюз трябва да проучи е, това развиване, е, развиването на този е, сектор. Трябва обаче да сме много внимателни какво подкрепяме. Много дискусии се проведоха във връзка с улов, с прилов. А, най-важното си остава обаче да разглеждаме екологичната устойчивост, защото само в този случай ще имаме риба, която да ловим, защото без риба не може да има економически устойчив риболов. Това е моят съвет и трябва да имаме решение, което да е економически и екологично устойчиво. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да дискутираме регионалните политики. Необходимо е обаче да кажем още няколко, да отбележим още няколко неща. Не мога да се съглася с аргумента на зелените. Тук не говорим само за политически решения. Има още много други фактори, които са взети предвид. Ние си позволяваме да имаме различни рибни култури в различните води и е необходимо да бъдем отговорни. Ще ви дам един пример. Ние сме най-големия пазар за внос. Защо? Необходими са ни 10 милиона тона годишно. Ние с собствения си доход можем да си позволим само 2 милиона, въпреки високите стандарти, които имаме. Трябва да се уверим, че а, вноса отговаря на същите високи стандарти. Относно различните видове оборудване, нека да погледнем Балтийските държави, нека погледнем а, Швеция. А, какви са техните нужди, какво правят те с списъка с застрашени видове, какви, какви са нанесените щети. А, има видове, които вече не са в опасност. В Шотландия тюлените а, има а, много хиляди тонове, които ние губим а, всяка година. В същото време имаме бедни страни в Африка, в Азия. Опитваме се а, да им попречим да а, ловят собствената си риба и това да бъде бизнес за тях. А, това е една много драматична ситуация. Позицията на Германия. Госпожа Румф, германския министр, изказа официално становище и аз и бл... съм и много благодарна. А, може би трябва да кажем, че Европа е един голям континент а, с а, хиляди мили а, крайбрежна а, ивица. Връзката между а, дребномащабните крайбрежни риболовци а, и туризма е много важна. Трябва да насърчаваме това и да помагаме. Благодаря ви, господин Кунт. И сега последният оратор от страна на гостите от националните парламенти. Това е господин Крочиковски от Полша. Госпожо председател, колегите от националните парламенти дами и господа. Бяха повдигнати много важни въпроси по време на тази дискусия. Не желая да повтарям това, което вече беше казано в залата във връзка с ОПОР. Аз а, смятам, че, е, че трябва да има много, че трябва да има управление, на което да може да се вярва. Това означава регионализация на а, подходяща на правилна научна основа, защото това може наистина да даде а, възможност местните органи на самоуправление да управляват процесите. Много е важен принцип за солидарност. Ние трябва да работим заедно. Има решения, които а, ще ни бъдат поднасени поради Лисабонския договор. Местните и регионалните органи на управление е, придобиват по-голямо значение. Мисля, че това има добър ефект. И възгледите, които, ще, които са изложени, е, дават възможност да се възприеме един положителен, конструктивен подход. Много хора тук в тази зала говориха за необходимостта да се грижим за дребното крайбрежно риболовство. А, те а, това са хора, които би трябвало да могат да оцелеят а, въпреки големите рибни стопанства. А, защото в противен случай те ще бъдат унищожени. Мисля, че беше очертан правилния път и трябва да вземем примери от всички региони в общността. Благодаря. И сега ще се изкажа аз, не като председател, а като депутат, като евродепутат и накрая ще дам думата на госпожа Патрал Невес. Така, три точки. Почвам с нещо, което каза вече госпожа Патрао Невес, а именно, че тази реформа е нашата последна възможност да реформираме опор, ако искаме риболова да бъде риболов и днес, и в бъдещето. Проблемите на риболова всички знаем, че са свръхкапацитета и свръхриболова. И този проблем го имаме ние не само тук в Европейския съюз, а изобщо в цял свят. И това всъщност до голяма степен е провала. В това се изразява провала на нашата управленска система, така че не разбирам защо има още някои крайни защитници на тази провалила се вече система. Трябва ни нов, по-гъвкав модел, които да са по-лесно контролируеми. И тук в парламента сме особено ентусиазирани от системата за управление на риболовното усилие на първо място и на второ място управленски модели, които да използват системата за индивидуални трансферируеми квоти, които да се прилагат към флоти, които имат по-фирмен, по-предприемачески модел, по-бизнес модел и да са по-конкурентно способни в днешния световен контекст. Конкретно способността, с други думи, ще ни даде възможност да се затвърдим ние като флота и флотата да се самоиздържа, защото публичното финансиране е до време. Ще се прекрати някога по причини, които тя вече изложи, които са свързани с участието на Европейския съюз в СТО. И това е така харесва, дали ни харесва или дали не, е друг въпрос. Финансирането публичното финансиране си има вече крайна дата. За това целите трябва да се променят, за да може флотата да бъде самостоятелна и самоиздържаща се. Как се постига това? Ами чрез модели, като например модела за прехвърляеми квоти. Тези, този модел на прехвърляеми квоти се защитава не само от комисията, а и от ФАО и от други международни организации, тъй като това сякаш това е разрешението на свръхкапацитета. А свръхкапацитета е нашето проклятие в последните години. Ето за това трябва да сме гъвкави и трябва да разберем веднъж за винаги, че управленският модел вече не струва, че ни трябва нов такъв. И да търсим не на последно място модели, начини, схеми за финансиране, различни от, от сега съществуващия. И така, давам думата сега за 5 минути на Еврокомисията. Няма повече аз да продължавам да говоря, няма да изяждам времето на следващите оратори, и накрая ще дам думата на госпожа Патрао Невес. Господин Пеняс, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, отново госпожа Фрага. Аз три минутки накрая за заключение. Комисията пет минути и госпожа Патрал пет минути. Представителя на комисията е високопоставен, виден и печен, ако позволите, функционер, така че със сигурност ще може синтетично да се справи с изложението си. Да, благодаря. Искам и аз да повторя думите на госпожа комисаря. Нямам кой знае какво ново да допълня. Просто искам и аз да кажа, че ни трябва нова система. Нова система, като да отговаря на новите предизвикателства пред риболова за следващите 10 години. Тоест, не се стремим към управление на европейския риболов само през 2013 година, стремим се към управление в дългосрочен план. Едно дълновидно управление на европейския риболов до 2022 година. Искам да посоча, че комисията в момента провежда консултации, както ви каза и госпожа Даманаки. Не сме изработили още твърдо становище, освен тези, които тя вече посочи, т.е. нещата все още врят и кипят. И точно в този момент на оформяне на идеите сме особено заинтересувани от всякакъв вид дебат и обмен. Открити сме към изслушване на мнение и бележки, които със сигурност ще вземем под внимание. Уверявам ви в това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега има думата госпожа Патрао Невес. Eh, Благодаря. Когато поисках думата, го я поисках в качеството си на португалски гражданин. Някои колеги а, обясниха, че съм докладчик. Ще обясня, че ние имаме най-голямата риболовна зона в а, Европа. А, аз имам, идвам от най-голямата економическа зона. Не е очудващо, че намаляването на флотата беше ключов проблем в страната. Госпожа председател, Докладчиката ми даде думата на този а, окончателен етап от е, днешните дискусии в качеството ми на докладчик. А, днешният следобед за мен беше изключително интересен. Той отрази консенсуса, който съм забелязвала и преди. Всички ние сме наясно, че а, трябва да свършим много важна работа тя ще бъде трудна, ще си има своята цена и ще трябва да съберем цялата си смелост, за да я изпълним. Ще се спра само на един аспект, който изпъкваше очевидно. Става дума за а, прехвърляемите квоти. Един противоречив въпрос – Дори този въпрос може да се разреши по-добре, ако се посветим още по-сериозно на, на въпроса за регионализация. Ако разполагахме с модел за регионализация, който беше достатъчно обширен, достатъчно добре конструиран, има а, на настоящия етап много противоречиви въпроси, които а, включват, например, моделите за управление – не можем да искаме един и същи модел за а, риболовната дейност из цяла Европа. Трябва да сме гъвкави. Ако имаме ефективна регионализация, тези решения могат да се вземат децентрализирано. Това въжи и за разграничаването между а, индустриалните а, флоти и малките